You... Добре дошли, ако може да заемете местата си. И след няколко минутки ще започнем. Знам, че понеделник сутринта е трудно да се придвижите до Брюксел, особено ако сте в от по-отдалечени райони на Европейския съюз. И така, преминаме към дневния ред. Първа точка, приемане на дневния ред. Няма възражения. Благодаря ви. Втора точка съобщения на председателя има няколко. На първо място относно досетата свързани с съвместното взимане на решение на 13 април беше гласувано изменението на директива 2797 на Европейския съюз и на съвета свързана с схемите за обещетение. Докладчика обяви своето намерение да обсъжда текста на първо четене което е част от приоритета на комисията. Има стандартни а, процедури, свързани с а, проекта. А, той ще бъде гласуван в ЕКОН и екипа ще се стои от председателя, докладчика и докладчиците в Сянка, както е обичайната процедура за нашата комисия. Неформалния диалог за късите продажби беше проведен през края на април. Тази тема е приоритет в унгарското председателство и ще се цели постигане на съгласие на първо четене. Беше взето решение да се чака провеждането на съвета ЕКОФИН на 17 май и след това да се свика следващ триалог на 23 май. Разбира се, ако няма съгласие, ще предприемем други действия и аз ще докладвам за тях. Относно пакета за економическо управление и ам, изхода от а, срещата на съвета на 20 април. Мандат е бил даден от комисията. докладчика и докладчиците в Сянка направиха предложение да се зададе пакет и да се подчертае, че съвета трябва да е по- съзидателен при изготвянето на своите предложения и решения. Съвета и комисията подчертават важността на законодателните предложения и а, смятат, че трябва да се изготвят, компропо... да се изготвят предложения, да се постигат компромиси с Европейския парламент. Имаше обсъждане на хоризонтални въпроси. Следващия, следващата среща на Триалога ще се състои утре, а следващата на 4 май сряда от 3 часа от 3 до 6 ще продължи срещата. Това са съобщенията, които се отнасят до последните развития по триалога. Сега точка трета е свързана с публично изслушване с Мервин Кинг и Андрея Енрия, които са заместник-председатели на Европейския съвет за системен риск. Това е в унисон с член 54 от регламента, а именно, че председателите и заметни председателите на съвета трябва да се отчитат пред парламента как се развиват нещата в Европейския съвет за системен риск. Първо ще дам думата на господин Мервин Кинг, той е първият заместник председател, след това ще дам думата на господин Андрея Рия за още 5 минути, след това а, ще имате право да задавате въпроси. Първо три въпроса към господин Кинг и след това три към господин Енария. Нека да ви напомня, че ако се изказвате повече от една минута, ще имате по-малко време, за да получите вашия отговор. Моля да се вместите във времето ви за изказване и така ще се даде възможност на всички въпроси да получат отговор. Господин Кинг, добре е дошъл. Имате думата за 5 минути. Госпожо председател, драги членове, благодаря ви за възможността да мога да взема думата пред вас и да ви да, да не, да кажа няколко уводни слова. Финансовата криза имаше катастроф, катастрофално влияние върху състоянието на економиката и а, е, доходите спаднаха с 10% и в момента банковия сектор все още се нуждае от а, е, преструктуриране и подобряване. Е, ако искаме да избегнем нова криза, трябва да разполагаме с нови регулации. Една здрава банкова система и един здрав и стабилен сектор ще ни предпази от нова криза. Но трябва да направим един анализ на, на, на причините, които доведаха до а, тези резултати. Целта на СССР а, е да има поглед върху цялата система. Вече бяха предприяти важни стъпки напред. Е, вече нашия управителен съвет е, организира две заседания и ще проведе трето следващия, следващата, следващия месец. Беше, с, беше създаден и консултавен технически комитет, както и членовете на консултативния научен комитет също бяха а, назначени. Ние сме изправени пред три предизвикателства. Първо, да, ако е необходимо, да отправиме предупреждения и препоръки. Все още европейската екон, економика е изправена пред много кризи и много рискове. Суверенният, дълг. А, както и последиците от а, поддържаните в продължение на година ликвени проценти. Аз обаче съм много впечатлен от това, че политиците поеха своята отговорност. Второто предизвикателство е, е да определиме инструментариума, с който ще борави СССР Нашите препоръки не са обвързващи, но за това, но за това, за това пък моделите и препоръките трябва да бъдат наистина съвършени, за да могат да доведат до положителни резултати. За да могат наистина препоръките към националните органи да бъдат ефективни. В, в, в, в Що се отнася, например, до ем, директивата за капиталовите изисквания? А, въвеждането на антициклични е, буф, финансови буфери е, трябва да бъде е, едновременно, за да ни предпази от допълнителен риск. Но ако, една, е, ако един европейски орган по някакъв начин накърни дейността на друг европейски орган, това ще доведе до пагубни резултати. Също така трябва да поддържаме е, тясно сътрудничество с е, трите надзорни органа, създадени в Европейския съюз последно време. Моя колега ще говори за това. В качеството си на заместник-председател на ЕССР, аз ще, ще, ще направя цялостна оценка на рисковете, пред които е изправена европейската економическа система и ще действам за предотвратяването Благодаря ви. Благодаря ви. Е, много успешно се справихте и сега пристъпваме към следващото представене от е, е, Андрея Риер. Всъщност, Андрея, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове, много се радвам от възможността да говоря пред тази комисия е, като втори заместник-председател е, на ЕСЦБ. Е всъщност, ние сме член на Комитет на надзорния орган в Европейския съюз и искаме да се спрем на основ от микропроденцията и макропроденцията. Всъщност е, макропроденцията не беше достатъчно ефективна и ние търсихме нови източници е, за системен риск и искаме политически отговор и трябва да се съобразим с три въпроса. Е, по-близко сътрудничество между СССР и макропроденцията не е достатъчно от гледна точка на надзорния съвет. Събирането на данни в миналото е, в подкрепа на надзорните органи на банките, е, трябва е, всъщност да има предвид, че данните, които се предоставят, не са достатъчни. Макропруденциалният анализ не е достатъчен, защото се прави обикновена оценка на риска на банките и се правят меки оценки вследствие на вътрешен одит, в финансовите институции. Напоследък колегиума на надзорните органи взе участие в оценката на риска и започна оценка на риска от съвместни работни групи, но процеса в момента тече, за да има същински макропруденциален анализ. Е, е, е, новата европейска система за финансов надзор се занимава с този въпрос и се търси идентифициране и анализ на риска и ранимостта в отраслови и трансотраслови оценки. Основни показатели за оценка на риска също така е и провеждането на стрес-тестове, които е, в момента ни занимават. Е, има ясни указания за това как да се предоставя поверителна информация е, от индивидуални, от отделни институции. А, има различни предизвикателства. От една страна, надзорният орган казва, че трябва макропруденциалната перспектива да се съобразява с това дали правилните данни са показани. От друга страна, трябва да се има предвид дали анализите на макропруденциално ниво всъщност се съобразяват с... дали не се намесват в работата на надзорните органи, вместо да ги подкрепят. В крайна краща се оказа, че кризата е предизвикана от това, че е, няма механизми за гаранции. Трябва да сме сигурни, че политическите решения се взимат освен това, новите институции е, трябва да създадат правилен орган. Е, регулаторите, които се създават от СССР, е, трябва да имат предвид и указанията от СЦБ, и по този начин ние трябва да изиграем основна роля, когато е, даваме отговор от страна на надзорните органи и мониторинга. Трябва да има е, съчетаване на макропруденциалния и микропруденциалното измерение. Е, трябва. Е, трябва да бъдем сигурни, че надзорните органи се съобразяват с е, подадените указания, за да има укрепване на техните дейности. В е, някои е, случаи не се спазват указанията и Понякога е, дори и колеги помежду си създават е, напрежение, дори с публични изявления това се прави и Европейския парламент може да изиграе важна роля. Всъщност е, трябва да се изготви системен риск и това е съвместна цел при макропруденциален и макропруденциален надзор. Мисля, че ние ще имаме различни предизвикателства, данните, освен това надзора и може би в някои, труд... някои случаи ще се затрудним с разширяването на регулациите. Всъщност трябва да си има предвид, че понякога риска се измества и към нерегулирани области и трябва да има съвместно действие на надзорните органи. Ние се опитвали да сме сигурни, е, че е, трябва да има плавен преход и че се справяме с предизвикателствата както трябва. Председателката, благодаря ви много. Е, така, е, ние е, започнахме съвсем на време и можем да пристъпим веднага към въпроси, едноминутните въпроси и после ще дадем по 4 минути за отговорите. Първият въпрос е от името на Народната партия от господин Гозес. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господа председатели, първо добре дошли, е, защото вие идвате за първ път в това ви качество и просто се пренасяте в е, жертва пред алтаря на европейските депутати и се опитвате да отговорите на техните въпроси. Надявам се да са уместни. Мисля, че е, в пълно съответствие с това, което вие казахте и един и другия за разпоредбите и различни е, неизправности, е, за които трябва да търсим някакъв е, отговор през следващите години, искам да разбера дали ви разполагате с необходимите средства, като човешки компетенции и е, бюджетни средства, за да описвате задачите, които току-що си поставихте. Well, merci pour cette question. May... Благодаря за този отговор. Ще, ще, ще ви отговоря на английски все пак, защото той е някакси официалния език в тази област, а пък колегите ще ми слушат. Да, мисля, че разполагаме с достатъчно ресурси. Мисля, че основното предизвикателство, пред което сме изпратени, не, не са толкова средствата или, или човешките ресурси. Имаме 25 души, които са много компетентни. Също също така експертите на националните централни банки и другите надзорни е, органи. Но е, наш, голямото предизвикателство ще бъде наистина да правиме точни, качествени преценки. Не, не става дума за много подробности, които ще доведат до това, но въпросът е наистина да имаме е, една каче, качествена е, преценка и според мен нашата сила е, че губераторите на всички централни банки и на надзорните национални органи ще работят заедно и те просто трябва да вземат една, едно общо решение, да имат, да имат една обща преценка. Е, по, по, по, по, този начин ще могат ще, да, да, се, да се избегнат проблемите от а, миналото, с които са се сблъсквали националните централни банки. Но още веднъж повтарям, не смятам, че става дума за средства, за човешки ресурси, а за качеството на оценката и на преценката и по какъв начин това може да доведе до а, общо до взаимодействие. Така че ще имаме нужда и от вашата пом помощ, за да можем да получим и една обществена, широка обществена подкрепа. Защо, защото знаете, че много често сме подложени всички на лобиране. Благодаря много. Жан Пол, имате ли допълнителен въпрос? Не всичко наред ли е? В такъв случай продължаваме със следващия въпрос. Не виждам първонш обаче. Питър. И от името на социалистите и демократите Питър Скин. Благодаря ви. Вие и двамата сте банкери. И сега има три органа, които да гарантират финансите и банкирането като цяло. 25 души са в вашия състав. Това са професионалисти без съмнение. Но тук в парламента сме запознати с застраховането. Знаем също, че е, обем от информация е много голям. Понякога информациите си противоречат. Кой обаче ще има превес? Говернорите на централните банки или надзорните органи? Имате ли някаква представа какви ще са различията между вас и, и другите органи и каква ще е вашата роля? Не виждам никакъв конфликт, защото според мен един от най-големите проблеми преди финансовата криза е, че финансовата политика имаше само един инструмент, който трябваше да се грижи за поддържане на ценовата стабилност и за поддържане на финансовата система. И този инструмент наистина постигаше и, и двете. осигуряваше ценова стабилност, но не можеше да подсигури механизма, свързан с прилагане на отделните лостови механизми. Не виждам защо трябва да има конфликт. Преди кризата, ако е имало макропруденциални инструменти, които са могли да предотвратят злоупотребата с финансовите отчети, това е щяло да бъде един много добър подход. Относно системния риск, не смятам, че застраховането представлява някакъв е, риск. не виждам някакъв явен конфликт между надзорните органи и другите банкови органи. Не виждам, че има някакви конфликти между, между банковите институции и застрахователните институти. Виждам, че вашият въпрос е за следващият е, кръг от дискусията. Добре, трябва да ми припомните отново, като преминем към следващия кръг, за да не се обърква тук е, системата. Силви имат думата от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Господин губернатор, въпреки, че е, езика на ЕССР е английски, докладчика беше френско говорящ. Но искам да ви задам един въпрос по европейски аспект на задачите, които ви предстоят. Когато разговаряхме с съвета, някои правителства внесоха е, клауза предпазна клауза в случай, че решения взети от европейски органи ще доведат е, до предприемане на мерки, които ще се отразят върху бюджета. Ние сме изправени пред криза и, и положението на банките и задлъжнилостта на отделните държави е, водат до това състояние, в което сме. Но ако, ако вие е, установите, че стрес тестовете изискват рекапитализиране, т.е. влагане на обществени средства. Какво ще предприемете в качеството си на заместник председател на ЕССР? Благодаря за този въпрос. Има два отговора на този въпрос. Първо, ролята на ЕССР в стрес тестовете. Ние в най-скоро време ще участваме изцяло в тези стрес тестове и в партньорската проверка и на следващата на следващата си среща ще ви изложиме мнението на експертите за стрес тестовете и Андрея ще говори за това малко по-късно. Разбира се, трябва да вземем предвид резултатите от, от стрес тестовете, за да установиме дали има а, пробойни в цялата финансова система. А колкото до рекапитализацията, можем да кажем още сега, че ако, и подчертавам, ако е необходимо да се рекапитализира банка, Съответният национален орган трябва да бъде готов с план за рекапитализиране на дадена институция в необходимите срокове. За, защото ще, ще, ще бъде много неуместно, ако от една страна резултатите на стрес тестовете от, изискват рекапитализация, а няма готова, готов подход но това е работа на съответната институция и държавата членка. Но ако стрес тестовете са така публични, както бихме искали да а, бъдат, то тогава националните органи трябва да бъдат готови, да имат готовност за рекапитализиране на дадена институция съгласно а, резултатите от стрес тестовете. Е, е, поня, поня, понякога тези стрес тестове се възприемат като глоба, като наказание, но мисля, че е, трябва да ги разглеждаме в а, последния начин. Какво, как, как, какво трябва да, какви трябва да бъдат по-нататъчните мерки, какво трябва да бъде, какъв трябва да бъде по-нататъчния подход след а, след провеждането на теста. И резултатите от тези тестове не трябва да бъдат разглеждани само като провал или като успех, а, а като като един, като един барометър. Затова смятам, че Стрес-тестовете трябва да бъдат една постоянна, редовен, постоянен редовен компонент от цялата система на надзора. И, и резулт, резултатите е, трябва да могат да се анализират, като а, е, е, представящи състоянието на институциите уязвимо или цветущо и така нататък. Благодаря ви. Сега минаваме към е, серия въпроси към Андрея Ения. Първо Жон Пол още веднъж. Да. Госпожо председател, аз днес изпълнявам всички функции. Това е много добре Въпросът към един от двамата оратори понякога е, се прави е, проспектива. Искам сега да си играем малко на ретроспектива. Ако е, вашия комитет съществуваше преди две години, какво щеше да се промени, например, спрямо суверенните дългове? Мисля, че играта е трудна. Искам да чуя днешния ви отговор. Да, благодаря. Аз съм мислил, аз съм се мислил какво щеше да се случи по време на кризата, ако нашата институция вече съществуваше. Аз по-скоро имам предвид от гледната точка на надзорните съвети, не толкова на ССР. Мисля, че могат да се кажат две неща. Първо, е, мисля, че е, при такива обстоятелства, може би, щяхме да имаме възможността е, да правим ранно предупреждение по въпроси като, например, сенчестия банков сектор, че се натрупват рискове извън банковия сектор. Аз се спомням, че когато говорихме на масата на надзорните органи, централните е, банки, за това, че се прехвърля риска е, и как да се придушава риска, това е свързано с е, видовете дейности, които банките предприемат спрямо суверенните дългове. Аз смятам, че тогава оценката беше, че може би е имало някаква концентрация на рискове, но ние не сме знаели. И от е, всички доказателства на лице, може би е имало риск изобщо в по-широк смисъл в економиката. Не сме имали някакви индикатори, за да се знае дали системата е била достатъчно устойчива на риск. Мисля, че първо, може би, разузнаването на СССР щеше да се развие, като се събира допълнителна информация, като се иска допълнителна информация и щеше по по утрано да се види къде нараства риска, къде се концентрира риск на пазара. Може би щяхме да имаме и система за предупреждение и препоръки, е, за да се е, отстрани това. Е, друга възможност може би да се обяви спешна ситуация може би щяхме да се обърнем към съвета, за да бъде ясен. И в този случай надзорните органи щяха да вземат спешни решения в целия Европейски съюз. И същото можеше да се направи и от гледна точка на надзорните органи, с по-добро сътрудничество между тях и е, централните банки. Това щеше да бъде много полезно, щеше да се види къде точно се развива спешна ситуация. Е, това да се посочи и да се настоява за действия. Не Може би е, щяхме да имаме по-координиран отговор и щяхме да реагираме на кризата с действия. Благодаря ви. И така, сега има няколко други въпроса и вие ще прецените кой ще отговори на тях. Те са много кратки. Затова Питър ви попита за съвместния комитет и за ваше отношение към работа на този комитет. Може ли да отговорите? Първо, аз имам опит в банковия сектор – и разбира се, по принцип председателя на органа и председател на съвместния комитет и ИОПА ще започне своята работа следващия месец. Миналата седмица заседавахме в рамките на общия съвместния комитет. Обсъдихме отделните рискове в рамките на е, СССР. Има а, общи усилия, които се предприемат от трите органа. Аз не съм напълно доволен от това а, по какъв начин се а, развива системата за оценяване на риска. А, в момента има различни подходи от различните сектори, а според мен трябва да има един подход от долу нагоре. И тогава да се създаде този секторен подход. Първото заседание на съвместния комитет се занима с на това, кои ще са отговорните лица и е, кои ще са лицата, които ще се занимаят с изготвянето на оценките. Благодаря, каза председателя. Другия въпрос, който остана е на господин Кинг. Каква е, каква е щяла да бъде разликата преди две години сравнена с сегашната криза с суверенните дългове? Много трудно може да се отговори на този въпрос. Преди кризата, ако е имало и ССР, ние тогава нямаше да се занимаем с суверените дългове, защото с тях се занимахме след кризата, не преди това. Ние тогава нямаше да се приценява, притесняваме е, за това какво се случва в банковата система и за това, че има злоупотреби с учетните е, баланси. Централните банкери, надзорните органи говориха много е, за е, това, че е имало прекалено много е, инструменти, които са били оценени с 3А е, и за това, че е имало прекомерен ливарич. Всичко това беше казано, но това беше само като проповед. Нямаше а, никакво хармонизиране на принципите или следване на отделни правила. И се стигна до там, че а, Отделните банкови институции и надзорните органи бяха изправени пред големи проблеми. Трябва надзорните органи да се обединят и да кажат, ето тук се крият рисковете, ето тези препоръки трябва да бъдат взети предвид. Принципът действа или, ам, или се придържа към правилата – което означава, че националните органи трябва да се слушват много добре в това, което се казва на ниво ЕССР. Това, което има по-голямо значение е на нивото на политически ангажимент. Да се разрешат тези проблеми. Един от проблемите преди финансовата криза беше следния. Пресата, политиците, дори и депутатите Смятаха, че финансовия сектор се справя много добре, е много успешен и а, те не искаха да се слушат в евентуалните проблеми, докато те не станаха толкова големи, че станаха очевадни. банковия сектор не се вслуша в предупрежденията на съответните органи. Затова от сега нататък трябва да се а, слушваме много добре в препоръките на Европейския парламент. Надявам се, че ще постигнем а, ефект. Може да не е а, много скоро, може да е, е в продължение на години, но трябва да се погрижим за това финансовите и отчети, отчетните баланси да не бъдат раздувани прекалено много, както беше правено преди кризата. Сега Перванш има думата. Благодаря, госпожо председател. Господа заместник председатели, искам да задам един въпрос на господин Кинг, но може би и господин Енрия може да отговори на него. Въпросите всъщност са два. Първи, Чрез създаването на този нов орган бе, съз... бе създаден и консултативен научен комитет, в който ще бъдат представени всички заинтересовани страни и всички биха могли да участват в общия дебат. Какво очаквате от тяхната работа? И как ще се структурира този комитет, за да се противопостави на дейностите на други заинтересовани страни, които, както добре знаеме, умеят да се възползват от лобиране, конфликт на интереси и заобикаляне на правилата. И второ, Предвид начина по който се упражнява надзора, предвид начина по който се оценява риска, се бди на, за финансовата стабилност, но има и макроекономически проблеми, които не са тясно свързани с е, е, макроеконом... с финансовата стабилност. Така че няма да навлизам в подробности, вие сте разбрахте какво искам да кажа, но можем ли да се ограничиме само с финансовата стабилност при управление на пазарите, тъй като знаете, че залозите понякога не зависят само единствено от това. Благодаря. Е, Първонш, това е един, е, по, по един въпрос на минута. Андрея. А, що се отнася до засилване надзора над капиталните пазари? Разбира се. Сега се говори много за укрепване на финансовата стабилност, защото знаеме, и Марвин, Марвин го припомни в неговите уводни думи, че най-необходимото, най-важното в момента е да направим всичко възможно, за да благоприятстваме финансовата стабилност. И парламента, и съвет Съвета предприемат съответни е, действия за това. И необходимо сега също така е да се укрепи отстъпат реперите на надзора, т.е. да разбереме какво не е проработило в начина по който се упражнява надзора в миналото. Разбирам, разбирам вашата гледна точка и вашия въпрос. Не става дума само за финансова стабилност и капиталните пазари имат и други цели и ем, задачи. Но нашата цел, целта на СС, ЕССР е да разпространиме добрите практики, що се отнася до качествената оценка с цел определяне на регулаторната политика върху цялостно, цялостното развитие на економиката. Тоест, и е, ние, нашата цел ще бъде всъщност да бъдеме връзката между различните институции и да излизаме с качествени препоръки, които да позволят избягването на риска в горната горната половина на рисковия цикъл. Що се отнася до консултативния научен съвет, наистина най-важното е да имаме, да разполагаме с независима, е, независима експертиза, с е, компетентност, т.е. да имаме мнението на тези е, висококвалифицирани експерти и аз очаквам много от тези хора. Мартин Елбин беше назначен за председател на този съвет и той той е човек, който предупреждаваше за наличието на системен риск и извън банковата система. И то от много време. Така че мисля, че присъствието на, на тези хора и на този орган ще спомогне за излизането на кри, на, от кризата. А, още, още, още повече, че подбора на тези хора бе подложен на много сложни, деликатни процедури. Имахме много кандидатури и кандидатурите се подбираха много внимателно. Така че смят, смятам, че е, приноса на този съвет ще бъде наистина е, много значителен за цялостната на работа. Така, а, е, всъщност, може би Мървин Кинг иска да каже нещо по този въпрос, преди да минем напред. Ще бъда съвсем кратък. Въпросът е много важен, е, защото регулаторното улавяне е много важен проблем за всяка система, е, която иска да управлява е, надзорните органи на финансовите институции. И всъщност ние трябва много сериозно да се отнасяме към това. Именно поради това съветниците на този съвет съвет трябва да бъдат хора, които да нямат интереси е, и да направят обективен анализ. От ако е, е, преди една година ми бяхте казали, че има човек, който е най-подходящ за председател на този комитет, щях да посоча лице, което съчетава академичен блясък, е, познание на банковата система и изобщо всичко, което трябваше да се знае преди 2007 година. И най-важното от всичко почтенност. И аз мисля, че е, той ще действително е, да има много реален принос. Колкото до надзора на капиталовите пазари, искам да кажа нещо кратко. Мисля, че е грешка преклено много да разчитаме на надзорните съвети. Не има ограничения на това, което който човешкият надзор може да постигне. Ако надзорниците, е, хората, които управляват Банк в Нью Йорк, не разбират рисковете, които извършват, е, то едва ли надзорниците ще могат да е, разберат риска. Какво трябва да направим? Ние трябва да разберем, че структурите на банките са важни. Толкова важни са, както и рамките на надзора. И ние трябва да сме сигурни, че банковата система, която съществува, дава възможност на хората и на финансовите пазари да бъдат мотивирани така, че да се държат разумно, защото не може да се, да се осъществява надзор в 40 структури, ако те самите не се надзирават, тогава вие се борите с вятъра. Така че трябва да имаме предвид структурите. Благодаря ви такъв случай е, сега се връщаме е, към първоначалните ни намерения за задаване на въпроси. Първо, е, Силби Грунар, искам е, там, да, благодаря ви, господин Кинг. Много ви благодаря за отговора, защото отговорът ви беше абсолютно ясен. Високо ми хареса това. Е, много ми хареса това. Господин Анрия, е, връщам се към вас със същия въпрос за връзката между е, суверенния дълг и банките. Аз мисля, че изразявам мнението на много колеги, като казвам, че ни хареса начина по който се занимахте с стрес-тестовете, като бяхте по-взискателни, отколкото миналата година година и е, посочихте, е, че е, очаквате държавите да вземат конкретни мерки след провеждането на тези тестове. Сега въпросът ми е какво ще направите, когато получите резултатите към края на юни и когато ще имате някакъв общ поглед. Вярвам на това, което каза господин Кинг, че е, е, подходът ни става много по-плавен но все пак до къде ще стигнете, ако изпитате чувството, че някои държави членки, така наречените големи държави членки, се въздържат европейски органи да се месят в важен избор в вътрешната им политика. Ще се обърнете ли към комисията? Ще сезирате ли комисията? Аз е, подчертавам, че ние предвиждаме възможност за участие и на парламента. Как си представите последиците от стрес тестовете? Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Е, е, много се говори сега за стрес тестовете, защото сега постъпват данните. Сега започваме да ги анализираме и ако не възразявате, за няколко минути ще кажа моето мнение, защото в момента създаваме екип от експерти, от СССР, от национални органи, от Европейска централна банка. И има поверителни споразумения. Те ще работят от един месец до месец и половина за да видят какви са резултатите от отделните банки. Това до сега не е правено, за първ път се случва, за да може надзорниците да отправят предизвикателства към данни, които са подписани от други надзорници. Това е нещо съвсем ново. Трябва да има европейска е, методика, е, за да може е, всъщност анализите да бъдат достойни за доверие и банките да се съобразяват с тях. И вие ме питате какво ще стане, когато резултатите бъдат публикувани и също как да бъдем сигурни, че ще се предприеме нещо. Първо, както вие любезно напомнихте, ние настояваме държавите членки да вземат участие, защото ако надзорниците не могат да публикуват резултати от банки, които да кажем вече няма достатъчно капитал, банката няма да може да събере достатъчно средства, които се изискват от пазарите, тогава кой ще предостави такива фондове? И тогава ще се, съз... ние ще създадем по някакъв начин криза. Това е недопустимо. Така че е, трябва да внимаваме преди да публикуваме резултатите от стрес-тестовете. Какво очакваме? Очакваме е, банките да се съгласяват с надзорниците, с компетентния надзорен орган и е, да предвидят е, какво ще правят, ако в кратък срок не им стигат капитали и то вследствие на стрес-тест. И около масата ми се иска да предвидим срок от 6 месеца когато е, да очакваме и конкретни действия. И ще очакваме след 6 месеца или до края на годината е, в надзорните съвети е, да се види какви действия да се правят и какви планове за отстраняване на недостатъците ще се предвидят. Ако, разбира се, това не стане, ще видим с какви инструменти разполагаме, за да сме сигурни, че ще се предприемат действия. Но първо, аз мисля, че инструментите, с които вече разполагаме, вие казахте, че можем да се обърнем към вашата комисия в Европейския парламент, обаче можем да публикуваме и препоръки. Изобщо имаме активни инструменти, но факта, че публикуваме резултатите, са натиск. В момента банките увеличават капитала си, за да може, когато се публикуват резултати от срез тестовете, да кажат, че са се подготвили, че са, че е, са получили свеж капитал. Въпросът е важен. Искам да кажа, че съм съгласен с това, което Дейвид каза, е, че това не е черно-бяло решение, но просто упражнение за надзор. Отивате в дадена банка, установявате, че няма капитал, че при управляването на риска, при моделирането на риска, дали тази банка ще е, премине теста или не. Все пак е, трябва да се правят надзорни действия, е, за да се отстранят слабостите. Има банки, които са под прага. Ако приемем строго определение на капитала, на, на, на задължителния капитал, е, банките обаче имат възможности да, е, за конвертиране на капитала за много години и тогава именно надзорните органи трябва да се занимаят с тези слабости. И е, трябва е, да се има предвид не само набирането на капитали и различните функции. Благодаря ви, казва председателката. Сега е, въпроси към Мървин Кинг. Е, въпрос от групата на зелените. Yeah, also... Благодаря. Добре дошли и от наше име. Да се надявам, че в бъдеще ще, имаме, ще имаме възможност по-често да обменяме мнения. Имам един ключов въпрос. По какъв начин СССР е включен в а, а, работата на европейските комисии? Законодателството, свързано с европейските пазари, има много здрави връзки и препратки към макропруденциалния надзор. Знаем, че много лобисти ни атакуват и така нататък. Силови съжалявам за това. Но знаем, че има един много важен въпрос, свързан с макропруденциалния надзор, който е включен в законодателните предложения. Относно въпроса, свързан с отговорното кредитиране, има нова директива, която се предлага и е свързана с кредитирането на пазарите. Това е много важен въпрос, който е бил на дневен ред преди кризата в някои държави и членки. Дали такива въпроси ще бъдат включени в бъдещи преду... законодателни предложения? Как ще бъде взето вашето мнение преди така, че тези връзки а, да бъдат изграждани в бъдеще? Благодаря за този важен въпрос. очевидно е, че ИССР съществува само от 4 месеца и не сме участвали в законотворчеството до голяма степен. Важно е обаче да взимаме участие в законодателство, свързано с регламенти и директиви, свързани с капиталовите пазари, така че да можем да изготвяме нашите препоръки, свързани с макропруденциалния надзор. Това е един пример от практиката за това, че а, ние сме а, готови да сътрудничим, да участваме в законотворчеството а, за въпроси и аспекти, които се отнасят до ролята на ИССР. Но ако смятаме, че има части от законодателството, които ще затруднят нашата а, работа или ще ни затруднят изпълняването на нашата роля, ние ще изявим нашето мнение по време на пресконференции или разговори и не на последно място чрез председателя на ЕССР, който редовно ще се среща с вас. И така, малко по-конкретно – ще има ли един системен а, подход? А, как а, ще бъдете консултирани? След това, което казахте тук, комисията с удоволствие ще ви изслушва и аз високо ценя бележките направени от вас. Но това, което ще е интересно за нас да чуем, как може да бъдете консултирани, как може да участвате в, в законотворческия процес каква, какъв ще е резултатът от един по-системен подход на сътрудничество. Господин Оли Рен е управител на, на контролния комитет. И това е един много ефективен подход. Но той не отговаря за регламента свързан с финансовите пазари. Да, но той поддържа контакт с тези, които отговарят. Не смятам, че а, има някакво безпокойство относно това, че хората не знаят кой какво мисли. А, няма никакво съмнение, че ние ще намерим начин да се изразим ясно. А, тази сутрин имаше конференция и Андрей и аз бяхме там. Може би Андрей иска да каже няколко думи. Първо искам да кажа, че а, регламентът, чрез който се създава и предвижда а, възможност за изготвяне на а, препоръки, които да бъдат включени в законодателните актове на комисията. А, ние обсъждахме и, и евентуалните ам, прегледи на отделните директиви, отделните регламенти, които се а, изготвят, да видим и да преценим дали има някаква а, нужда да предприемаме действия, да прилагаме отделни инструменти. А, и както казах, ние можем да разглеждаме тези законодателни предложения, които са свързани директно с ролята на нашия орган. Дебатът е то, доста разгорещен. имаше дискусии за прилагането на пакета Базел 3. Тази насока на нашата роля беше обсъдена и ние се опитваме да стигнем до една обща гледна точка. Смятам, че инструментите а, са налични и те могат да доведат до желания резултат. И когато ни питате дали имаме структура, която се занимава с тези аспекти, честно казано, все още нямаме такава изградена структура. Но а, в средносрочен план а, трябва да Е, трябва да включим и макропруденциалния аспект в е, е, законотворческия процес. Благодаря, казва председателя. Следващия въпрос от Кен Суинбърн. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двама ви вие вече подговорихте до известна степен на въпрос, отговарите на господин Гозес, но аз бих искала да се спра на сенчестата банкова система, в която има всякакъв вид дейности, които са извън официалната банкова система. Прилагането на Базел 3 ще е, доведе най-вероятно с е, до е, намаляване на пробойните в цялата банкова система, но ще е, закрепи ли, ще укрепи ли Базъл 3 официалната е, банкова система и по какъв начин е, е, кредитния рейтинг ще бъде също в обект на надзор от страна на ЕССР. Благодаря. Добре, нека да, да, да, да всеки да отговаря по реда си сенчестата е, банкова, банкова система и банков сектор е един от е, проблемите, пред е, които сме изправени в момента. Консултативния технически съвет ще се подготвя за работа в тази област, като в момента събира допълнителна информация за сенчестите, сенчестия банков а, сектор. Една от а, един от проблемите е, че сенчестия банков сектор е много разнообразен в зависимост от различните законодателни системи и законодателства. Но при всички случаи в момента вече се работи е, в е, в тази област и европейските е, надзорни органи и ЕССР работят в тясно сътрудничество. Сенчестия банков сектор е нещо като оксиморон, т.е. и при всички, и при всички случаи е тясно свързане с, с системния риск извън а, правилата. Винаги, винаги сме, сме смятали, че си, си, че е, че, че е, системният риск може да се оценява при наблюдение на банковата система, но това не е достатъчно и сега е необходимо да се, е, да се, да се провежда надзор и извън банковия е, сектор. И за да могат да бъдат ограничени от тези дейности, които генерират системен риск когато днес тази сутрин обсъждахме стрес тестовете, стигнахме до, до заключението, че това е едно много сложна система, защото е, много, много често става дума за една, е, един конгломерат от най-различни институции, които е, имат дейности, които по някакъв, по някакъв начин се е, пресичат, препокриват и така нататък и водат съответно до системен е, риск. Това е наистина, ще бъде една много сложна задача за нас, но е, целта е да съберем необходимата информация и да идентифицираме всички е, причини, генериращи системен риск. Следващия въпрос е от е, Филип Ламбърт. Имате ли, Филип, е, въпрос? А не, Паскал. Не, просто, е, ако не възразявате, просто сменихме реда. Исках да ви задам два кратки въпроса. Първо за дериватите. Бернар Ланген е докладчик по този въпрос. Вие ще имате ли позиция в качеството си на орган по а, по клаузите свързани с компенсационните камери като например факта, че някакъв че е компенсационните камери да, да не е, да не, вли, да не влизат в, е, в, в, в пряка конкуренция, що се отнася до а, последващите ефекти. И Втория ми въпрос е свързан с макроекономиката, глобалната економика. Вие като че ли се си е, правите раз, раз, разграничение между а, между публичния дълг и частния дълг. Ако видиме какво става в момента във Франция. Частния, частната задлъжнялост непрекъснато се увеличава и какви са съответните инструменти, какви, каква е политиката, която вие препоръчвате за намаляване обема на частния дълг. Андрея, искате ли да отговорите? По първия въпрос, ако добре ви разбрах, става дума за законодателните текстове по когато става за, за, за, за целият за регламента за компенсациите. Целта, а, както знаете, е да, бъде, да има законодателни инициативи за ограничаване на системния риск и, за, пре, и в рамките на СССР се провеждат е, е, дискусии, правят се оценки дали това е необходимо или не. Бих искал да, да кажа, че аз е, лично не смятам, че основното задължение на ЕСР е да изработва законодателство и да подготвя законодателство, но от друга страна ние, ние трябва да бъдем онези, които да бдиме за правилното прилагане на законодателството, когато то вече съществува, за ограничаване на системния риск. Така че на практика в момента не виждам някаква необходимост ние да се намесваме в този процес. Но при всички случаи тези проблеми са обект на дискусия в рамките на институции. Колкото до последва, последващите ефекти и интереси, дотолка доколкото те са свързани с системния риск, всички е, инициативи трябва да почиват е, на е, емпирични доказателства. И се надявам, случи при управлението на тези последващи последици или функции, ще сме стъпили на съответните основи, които ще позволят да се намали системния риск. Аз ще отговоря на въпроса, свързан с левериджа. За финансовия сектор е, има намаление на левериджа. А колкото до частния сектор, разбира се, зависи от е, е, сектора, зависи от страната. Общо взето левриджа е останал един и същ. Но откакто за Откакто започна кризата, проблема на левер, левериджа, свързан с дълга, е много тежък и това води до макроекономически предизвикателства и затова централните банки трябва да изработат нови стратегически политики на управление. Ако продължи сегашното положение, ще има, увелича... ще има увеличаване на лихвения процент и това ще доведе до много по-тежки е, последици. Така че нека да не подценяваме мащаба на предизвикателствата, пред които сме изправени. Така че е, целта е да се използват инструментите за намаляване на левериджа като цяло, но също времено. същевременно е, смятам, че всички, всички политици, всички експерти са абсолютно наясно а, е, от, за последиците така че това е част от проблема и в момента, в който започна кризата в средата на 2007 година, проблема беше много остър. Ние далеч не сме излезли от кризата и последиците от тази криза ще се отразяват години наред. Сега, още веднъж, Кей и Мървен Кинг ще отговори. Всъщност Както вървим по законодателната програма за е, фондове е, за трансгранични банки в Европейския съюз, бих искала да чуя вашето мнение от гледна точка на системния риск. Дали е, този фонд за 27 е, дали има някаква разлика от гледна точка на риска и дали това таки, такива цялости са изправени пред е, опасности и е, как е, могат да финансират економическия растеж в Европейски съюз. Благодаря ви. Искам да съм ясен. Аз съм за режим на резолюции и ако имаме 27 различни режими в Европейски съюз, което може би ще бъде необходимо предвид сегашното национално законодателство, не знам дали ще може да се работи по един и същи начин, обаче няма очевидни пречки за това, защото е, повечето държави членки имат е, органи, които са ясни какво иска да постигнат с такива резолюции, а именно е, альтернативи на обикновените закони за банкрутите. Тоест всички кредитори да могат да участват в такива решения на кризи, така че аз съм за този режим режим и е, е, надявам се той да бъде възможен не само в Европейския съюз, а въобще по света е, и е, да се действа по един и същи начин. Обаче не съм за е, това да има фондове, е, дали ще бъде той един или национални фондове е, и отговорът е много прост. Този, за който и вие загаднахте, е, е защото е, банките ще си кажат, а, чудесно, това са наши пари и ще можем да си плащаме е, от фонда, ако нещо не върви както трябва. Така че дали ще бъдат национални фондовете или европейски, е, надявам, е, ако се появи подобна криза до 35 години, което е възможно, и след 35 години може да има огромен фонд. Чие е този фонд? Така че натиска да се използва е, този фонд ще бъде просто изключителен, е, така че е, е, би било погрешно посланието. Ако има един проблем, който трябва да решим в Европейски съюз и въобще, това е, е проблема банки, които да са прекалено големи, за да банкротират. Да им е ясно, е, че те не могат да поемат рискове, че не може е, е, баланса им да бъде неточен, защото ако нещо случи, е, тогава ще трябва пак да данакоплатите да ги спасяват, както вече се случи. Трябва да се реши въпроса. Междувременно трябва да се създадат ясни режими е, за е, е, решаване на конфликти и тогава ще бъде, за да не може да има други кредитори извън кредиторите на банката. Тоест да не ги спасяват да накоплаците. Благодаря ви, казва председателката. Така, горе-долу ние в разумен ритъм се движим и а, заради това бих искал а, да да дам възможност на Ханс Питер Мартин да се зададе въпросите към Ханс Питер Мартин. Следващия въпрос. Благодаря. Искам да попитам господин Кинг, защото той спомена въпрос свън с това, когато се прилага принципа, че прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират. Говорим за Германия, Белгия, Финландия и за Австрия. Имате ли някакви представи какви са граничните стойности, какви са пределите? Втория въпрос, свързан с капиталовите изисквания съгласно база от РИ. Дали в Европейския съюз бъдат прилагани по-строго тези принципи, това ще е в ущърп на конкурентоспособността на отделните играчи в държавите членки. На първо място, е, важно е, е да кажем, че почти всяка банка може да отговаря на този принцип прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира. Този принцип може да има един заразителен ефект. Такъв беше проблема в е, Съединените щати, в Нью Йорк и в Великобритания – Общо всички държави страдаха от прилагането на този принцип прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира. Органа за финансова стабилност работи много усърдни, за да намери решение на отделните финансови режими. Но ще е много трудно да има една, един единствен режим, обхващат спасителни мерки. Надзорните органи, банковите органи, органите с, отговарящи за прилагане на спасителните мерки трябва да работят заедно и съвместно. Така че не смятам, че тук става въпрос за някакви пределни стойности, за някакви прагове, които трябва да се прилагат към банките. Трябва да дадем възможност на банките да могат да фалират, ако те не са в състояние да функционират в рамките на съществуващата система. Важно е за международните споразумения. Ние говорихме с американските ни колеги и ще се стремим да постигнем споразумение на нивото на капиталовите изисквания, така, на, така наречената СИФИС финансовите, системно важните финансови институции, можем да постигнем напредък само ако Европа говори с един глас. Но все пак е важно да се каже, че Държавите, които оказват подкрепа на големите банки, излизат в крайна сметка от релсите. Знаеме случая с Исландия и Ирландия. Знаем, че независимо какво е международното споразумение, беше много неразумно от тях на гледна точка да допуснат банковите им системи да се раздуят до нивата на, на, на, на техните БВП. по този начин те всъщност натовариха своите денакоплатци. Въпреки международните е, договорености, на национално ниво трябва да бъде засегнат този проблем, свързан с е, принципа прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира. Опасявам, че следващата криза била тя след 10, 20 или 30 години. Хората ще обърнат назад и ще кажат, да, те знаеха какъв беше проблема, те го идентифицира и те просто не намериха решение това ще е едно ужасно наследство за следващото поколение. Това е един проблем, с който трябва да се занимаем редица пъти. ние трябва да се придържаме към международните договорености, да бъдат спазваните, така че да не сме изправени следващия път при следващата криза пред проблема, свързан с принципа прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира. Господин Вангер има думата. Благодаря. Аз а, чух а, какъв беше отговора на въпроса на, господи, на госпожа Ягар, господин Кънфа и готовността изразена от господин Ария, а, също и за това да се взима участие в законотворческия процес по относно бележката на господин Кинг, която той направи току-що. До сега нямаше механизъм, който беше определен и че и исландските банки стигнаха до 35% от БВП, а от Ирландия около 200%. Виждаме, че този принцип не функционира и в крайна сметка има друг проблем, свързан с концентрацията. Говор за, за жен, ж, Женерел, които ам, се сляха с Фортис и други финансови институции. Какви са всъщност критериите? Това не ми е ясно. Имам един друг въпрос обаче, свързан с това а, по какъв начин се, се а, провежда този стрес-тест? При Базел 2 съществува проблема, че някои държави членки не приложиха принципите от този а, пакет. Съществува а, и проблема, свързан с спазването на сроковете. И сега въпрос към господин Ария. Ще в момента се провежда един стрес тест. Резултатите ще се следващата, ще за следващата година. Тогава ще се прилага база от 3 по отношение на капиталовите изисквания. Как обаче е, европейските банки и надзорните органи ще могат да приемат неща и въобще принципи препоръки, които ще доведат до изкривяване на конкуренцията? Сега Една минута, една минута имате за задаване въпроси, станаха две. Но а, нека си завърша въпроса. По каква причина Европейския банков надзор промени, промени а, своите а, а, препоръки, принципи, правила, а, без да има право и по този начин а, наруши конкурентоспособността. Благодаря за въпроса. Това ми позволява да поясна защо и какво решение сме взели. Първо трябва да, разбе, трябва да стане ясно, че имаме едно, една юридическа дефиниция на капитала и тази дефиниция до, до голяма степен беше а, така сведено практично практически до нищо предвид поведението на пазарите. В споразумението от СЕУ стана ясно, че трябва да да приемеме друга нова дефиниция на капитала, основана на много по-ясно очертани инструменти. По предложение на Базелският комитет Г20 се съгласи да не се вземат мерки, които биха попречили на едно по, на продължаване на целият процес на възстановяване. И за това ние под, подобрихме, прередактирахме съществуващата в момента дефиниция. която се прилага от януари тази година. В споразумението е, се казва, че р, така че ще се приближаваме към новата дефиниция, която ще влезе в сила на 1 януари 2013 година, за да има един по-плавен преход. Колкото до стрес тестовете, те трябва да приключат до края на 2012 година, и за това съответно банките трябва да разполагат с съответните е, съответния капитал в деня, в който ще приключат тестовете и ще започне прилагането на новата денефиниция. Още нещо важно. Ние прилагаме същите референтни стойности, които се използват от американските власти е, при провеждането на стрес-тестовете и по този начин някак си е, допринасяме за възвръщане на доверието. Е, тъй като знаете, че някои страни, които имат проблеми с суверенния дълг, имат, имат проблеми, а средствата идват много често от международни инвеститори, включително и американски, така че е хубаво да имаме едни същи критерии. Смятам, че направихме правилния избор и да а, прилагаме Базел 3 от 2018 година нататък. Следващият въпрос. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Въпрос към господин Кинг. Много банкери смятат, че има е, системен риск, свързан с, с суверенния дълг. В Великобритания е, суверенния дълг е съпоставим с е, много страни от еврозоната. И според нашата информация, Банка в Ингланд е изкупила е, много държавни заеми. Бихте ли ни казали е, е, каква сума е изразходена и според вас това намалява ли опасността от криза с суверения дълг на Великобритания? Е, в качеството ви на заместник-председател на СССР, е, какви полуки е, правите и какви трябва да бъдат полуките за Централноевропейската банка при, за намеса при евентуален системен риск с, с суверения дълг в еврозоната? Well, I can tell you we purchased 200 първо, 200 е, милиарда е, бяха изразходени. Е, мисля, че всъщност това е чрез макроекономически инструменти, защото се наливат пари в економиката, защото всъщност банките и е, самата Централна Европейска банка е, разглежда наличността на средства на пазара като много важен е, показател. Е, и е, на, на второ място аз не смятам, е, че това се отразява по някакъв начин на пазара във връзка с, с риска на суверения е, дълг е, и Всъщност е, риска е от действията на правителството преди и след изборите и особено настоящото правителство за е, средносрочен план за е, големия дефицит в Великобритания вследствие на финансовата криза, както и действията на пазара, за да може възприятието за суверенния дълг да се отежни от това, че Централната банка не взима никакво отношение. Е, сега е, мисля, че има отново въпрос е, за Великобритания. Благодаря. Е, всъщност е, финансовия сектор стана световен по същество и заради това ние е, гледаме на системния риск само от европейска гледна точка и по този начин получаваме само част от отговора, който очакваме. Мисля, че може би ще бъде хубаво вашите заключения да засегнат и наши партньори, особено в Съединените щати. Вие имате ли някакви неф формални, формални или неформални възгледи за сътрудничество с Съединените щати? Това ми е първи въпрос. Втория въпрос. Вашите е, дискусии, заключения или преценки е, всъщност е, разпространяват ли се преди да пожелаете те да се разпространят? И това е пагубно за пазарите. Как искате да контролирате именно този риск? Първо, вие казахте нещо много важно, е, че финансовия сектор е световен по същество, по своята природа. И е, всъщност това показва економическите причини за банковата криза, защо тя стана световна, а не просто в даден континент, защото е, това всъщност е движението на пазари от Азия, където има спестявания към Европа, където има по-малко спестявания. И тези фактори бяха основни е, за, е, е за пораждането на тази криза. Когато говорим за Европейската централна банка, не може да кажем, че има граници около Европа и да пренебрегнем останалата част от света. Е, и когато имам предвид рисковете, които споменах по-рано, е, това е най-вече е, доколко ниските стойности на лихвите ще оцеляват, дали ще нараснат, предвид економическите агенции в Азия или изобщо извън Европейския съюз, ще допринесат за тази чупливост на финансовия сектор. Сега говорим за разговори извън Европа. Е, според нас е, трябва да има е, някакъв официален инструментариум, да има нещо като... Има комитети, които са създадени за кризата, хора, които открито да си говорят помежду си, макар и частно, но все пак да са открити помежду си и после трябва да се предприемат действия. И Жан-Клод Трише и аз се срещаме редовно с, с, с с членовете на Г-20 г20. Там, и, там се срещат също така управители е, периодично, също на е, Г7, на е, МФИ и така нататък. И имаме много е важно Европейска централна банка да е, не изпуска това, което вие самия казахте. Източниците на риска, последиците за нашите действия. Трябва да съзнаваме, че Европа е част от по-широк пейзаж. И на вторият ви въпрос, е, вие е, е, казахте за нещо изключително нашите разисквания да се разпространят преди още ние да сме ги съобщили. Опитът ми е, че обикновено управителите на централните банки не изпускат информация нито в Базел, нито на други форуми, където участват. Мисля, че по-скоро банкерите, от банкерите изтича информация и от политиците също изтича информация и е, за това се надявам и ще вярвам на колегите е, около масата е, в СССР да запазят поверителна информацията, която трябва да е поверителна. Мисля, че поне до сега е така. Да, въпрос е, също така за поверителната информация засяга и бюрото на нашата комисия и тези, които присъстват на това бюро. Мисля, че трябва да имате предвид, че въпросите и отговорите, които току-що получихте. Сега имам въпрос от Гей Мичел. Е, те, теоретично е, да, благодаря, госпожо председател. Искам да попитам господин председателя Онарио, дали СССР може действително да действа. Няма ли прекалено много хора около масата и не се ли говори прекалено много? Искам да ви питам, че банките не могат да се спасяват от спестяванията от 30 до 100%, всъщност там се взе предвид и частния дълг. Обаче е, няма достатъчно собственост и дефицита нарасна и е, как ще се занимаете с този въпрос? Всъщност има два въпроса, но има един, който виси за капитализирането на банките и въобще за техните капитали. Хората понякога ми казват, е, че ще си оттеглят е, спестяванията, ако можеш, вместо да ги. Така че до 30 милиарда се иска да има ликвидности на банките. Чудесно. Дали според вас това ще допринесе за възстановяването на доверието? Ако имаше средносрочен или дългосрочен план до 6 месеца хората да видят, е, че няма да се иска всичко от ирландските денакоплаци. Че е, ако не краткосрочно, поне средносрочно и дългосрочно има някакви разпоредби. А, бихте ли отговорил на първия въпрос? Да, бих искал да кажа, че много хора са включени в състава на органа. От друга страна, че се опитаме да включим възможно най-много заинтересовани страни, които да участват в обсъждането на макропруденциалния надзор. Процесът на работа трябва да е много ефективен и трябва да е в състояние да идентифицира рискови, рисковете. Ние правим първите стъпки в първите месеци от нашето съществуване. Много е важно да се предоставят стратегически насоки, да се проведат дискусии, свързани с въпроси, отнасящи се до ЕССР. Относно техническите групи, те също вече са сформирани и те ще могат да предоставят конкретни предложения на ЕССР. ЕССР. И така, първите мерки се обмислят така, че да бъдат предприяти последващи действия. По време на кризата бяха определени много дефицити, много грешки, недостатъци, които трябва да бъдат отстранени. Предстоят дискусии с отделни заинтересовани страни. Това ще са конфиденциални разговори. Нека да кажа следното. Аз е, не съм привърженик на големите е, събрания, по-скоро на, на е, дори не и на малките, ако те отнемат цялото време. Ако искам да се справим с кризата, трябва да има повече време да мислим. По отношение на СССР – Хората около масата са а, високопоставени политици. Те са включени в този процес а, с една висок, висока степен на ангажимент. И виждам, че а, те са готови да инвестират много усилия и време в този процес, защото виждаме, че а, през последните 4 години опита показва, че сме изправени пред големи предизвикателства. Не искам да се намесвам в дебата между ирландските власти и европейските власти. Ирланд, ирландското правителство Ирландски ирландския народ са изправени пред много големи предизвикателства. И трябва да има компромиси от двете страни, така че да се вземе някакво е, решение. Може би проблемът ще бъде разрешен, ако е, дългът бъде е, разсрочен. Този проблем е от а, е, десетилетие. Ето защо Обединеното кралство а, е, отдава голямо значение на справянето с този суверенен дълг. Ние отправяме на постоянно едно послание към банковия е, сектор, а, така че те да обмислят добре своите действия. Защото при, някоя, е, при всяка погрешна стъпка, в крайна сметка, потерпевшите са данакоплаците. В крайна сметка всички ам, парите ги дават те. Удължаването, разсрочването на дълга е нещо а, важно, за да се прекрати тази драма. Е, и това е основното послание, което искам да отправя, че разсрочването на дълга е нещо много важно. Председателя, благодаря. Е, теоретично би, би трябвало да имаме по още един въпрос е, от НП и социалистите, а Върнер и а, Первес говориха по две минути, така че те си изядоха времето. А, благодаря ви много. Благодаря на заместник-председателите на е- СССР. Виждаме, че разговор стана много интересен към края. Следващия път ще имаме предвид това и ще се опитаме да ви задържим по-дълго време при нас. Сега ще има техническа пауза за няколко минути и след това ще преминем към обсъждането на следващия доклад. Докладът на Кей.

Okay, if everybody is back, um, we'll now move. Сега минаваме към точка 4 от дневния ред, доклада на Кейт Сумбърн относно одитната политика в а, условия на криза. Водеща е а, комисията по правните въпроси okay, с две думи. Ще бъда много кратка, госпожо председател. И бих искала да се извена, защото има, имахме много кратки срокове и включ, включително и Великденската вакансия. Много от докладчиците в Сянка бяха не, не, не на разположение, но въпреки всичко успяхме по някакъв а, начин да работиме и с а, работни, и докладчиците в сянка, и с а, секретарията на правните въпроси. И има много разнообразни мнения относно бъдещето на одита, както сред нас, така и в а, правната комисия. И затова Смятам, че най-важно най-важното е да имаме е, включена идеята за независима оценка на въздействието, независимо от решението, каквото ще бъде взето. И да имаме висококачествен одит в различните отрасли. Необходимо е също така по един или друг начин да, бъдат, да ви да бъде увеличена бройката на аудиторите и по-специално на външните аудитори, защото от, като от друга страна увеличаването броя на аудиторите не трябва да води и до е, неправомерно или неразумно увеличение на разходите. Е, е, различните показатели трябва да да бъдат също така съобразени и разумни и както одита трябва да си бъде одит, така и стандарта трябва да бъде стандарта. Е, одита е тясно свързан с корпоративното управление и съответните предприятия имат и свои собствени изисква, изисквания към начина на управление, като аудиторите ще имат окончателния поглед. В дискусиите с докладчиците в Сянка и, председателя на Комисията по правни въпроси стигнахме до това заключение. Тази вечер ви моля да изпратите своите предложения на докладчиците Сянка, за да можем да ги обсъдим утре сутринта и да бъдем готови колкото може по-бързо. Астрид. Благодаря, госпожо председател доклада Суин Бърн, Слава Богу, е така смекчава позициите си спрямо е, позицията на е, Комисията по правни въпроси. Ние като Комисия по економическите и парични въпроси трябва да разглеждаме практическите последици на нещата а не да се опитваме да налага, да законодателстваме на посоки. Трябва да знаеме какви ще бъдат резултатите и да видим каква, е, каква трябва да бъде рентабилността на някои решения. Разбира? Разбира се, аудиторския сектор също трябва да извлече полуката, полки от кризата и да се въведат реформи там, където е необходимо, за да има по-добро корпоративно управление, за да се избегнат системните рискове за бъдеще. Моето изменение изисква реформата на одита да бъде вписана в е, глобалното корпоративно управление. Защото ако раз, разглеждаме и се опитаме да решаваме проблемите един по един, без да имаме общ поглед върху нещата, то, то тогава няма да постигнем резултати и няма да можем да създадем стратегия за по-добро корпоративно управление. Така че аз призовавам към глобална, глобално, глобална визия, а не е, в навлизане в излишни подробности. Това е, е обхвата на моето изменение. Господин Маркс, аз съжалявам. Не, няма, няма проблем. Маркус, е, може ли да, да вземеш думата сега? Господин Карас ме помоли да кажа няколко думи. Е, все още се възстановява. Надявам се, че в най-скоро време ще може да работи пълноценно. Аз също направих предложения за изменения, които в някакъв смисъл покриват и неговите и затова с удоволствие ще говори от негово име. Първият въпрос, на който трябва да отговорим е, е, е направихме ли някакви е, заключения от кризата? оценката на последствията отговори ли на тези въпроси? Трябва първо да се зададем този въпрос, да му отговорим и тогава да мислим по нови правилници. Ако имаме усещането, че проблемът е в одита и в качеството на аудиторите, добре да вземем мерки, но според мен няма ясна връзка между кризата и аудита. Има и много други въпроси. От една страна, комисията критикува е, концентрацията в четири големи аудиторски кабинета, а от друга страна е, се е, вижда, че при търговете за разпределение на обществени поръчки обикновено се благоприятстват големите кабинети, а не малките и средни кабинети а, трябва да има промяна. Дали това е правилен подход? А, нашата група предложи изменения и господин Карас в последствие ще ги обсъди с колежката Свинбърн и аз си благодаря за готовността. А, втората тема Втората тема – задължителни тръжни процедури, е качеството на аудита – и тук е, трябва да си зададем въпроса дали трябва да се тръгне по този път. Няма ли други достатъчно прозрачни е, правилници, въобще регламентация, е, за да има по-голяма прозрачност върху пазара? Последната тема съвместния аудит, joint audits. Някои държави членки вече са направили някакъв опит – дали е положителен този опит и е, дали е, трябва е, да се радваме за това, че се тръгва по този път. И забележките, които съм правил по друг доклади, трябва да се въздържаме. Трябва да се въздържаме, защото информацията, която сме получили до момента, не доказва, че всъщност положението се подобрява. И е, за това смятам, че трябва да се търси решение. Мисля, че е възможно. И е, ключовият въпрос, както казах, е, е и на който трябва първо да отговорим е дали аудита трябва да поеме цялата отговорност за кризата, дали аудита е причина за криза. Аз не мисля, трябва ли да си налагаме цяла регламентация, за да се стигне до е, обратен на желание резултат. Не трябва да е, укрепваме четирите големи кабинета, които съществуват. Има малки и средни кабинети, които могат да минат през е, дубките на мрежата. И последна забележка, когато става въпрос за ревизии е, на международни банки, не мисля, че е, на всеки 4 години е, правени програми ще подобрят качеството на ревизията. Докато кабинета разбере за какво точно, с какво точно се занимава банката, трябва да се променя кабинета, да, да се възлага ревизия на друг кабинет тези, които е, са се подлагали на аудит, е, трябва да се подлагат, а не да безпрепятстват информация е, за аудиторите. Госпожо, първо искам да благодаря на нашата докладчичка, защото тя предлага компромисни изменения, по които можем да започнем дискусия като разбира се разширим спектъра спрямо първоначалното и мнение за важността на това становище. Да, става въпрос за съчленяването между предмета на тази зелена книга и кризата. Естествено, че е, аудиторските кабинети не са отговорни за кризата, обаче те не правят е, ревизии на предприятия. Е, не се знае дали техните финанси са здрави и нито един от тях не е отправил сигнал за тревога. Е, така че, когато се проверяват сметки на предприятия, включително и големи финансови предприятия, е, да, е, така, меко казано, меко казано е, е, е несъвършено. Ние не казваме, че те са отговорни само за кривата, но те не са си изиграли социалната роля, обществената роля, в смисъл те не са съхранили структурата на дадено общество, защото е трябвало да отправят сигнал за тревога за това как се финансира дадени предприятия. Сега искам да ви кажа, че е, е, след кризата ние установяваме, че нито един ревизор не е казал, че финансите на големи финансови предприятия или тези, които имат събпрайм, е, буди тревога. Още две забележки, преди да навлеза в подробности по измененията. Първо, трябва да има дискусия по зелената книга защото е, нашата докладчичка говори за А, е, е, финансови институции са системни рискове. И може да се обхване обхвата, да се разшири обхвата и въобще да се говори за финансовите институции. А сега става въпрос въобще за всякакви предприятия. Всякакви предприятия, е, които трябва да бъдат ревизирани. Знам, че ние сме економическа и финансова и валутна комисия ние трябва да се занимаваме и с економически въпроси. когато се проверяват сметките на предприятия, на времето Волф Гинц искаше да се прави аудит само на финансовите институции. Трябва да преразгледаме формулировките. Има специфичен проблем с финансовите институции и още по-специфичен проблем за финансови институции, които работят в различни страни на Европейския съюз. Но аз се надявам мнението да не се ограничава само до финансови институции, а въобще за всички предприятия, които трябва да бъдат е, ревизирани, аудитирани особено предприятия, които се котират на борсата. А после е, докладчичката ни говори за компромисни изменения, обаче не знам тя какво мисли за самите извинения. За самите изменения. От името на социалистите и демократите аз съм внесла две изменения, които са важни според мен. Искам да чуя мнението на докладчичката. Първо, изменение номер 6, когато се говори за опасността при фалита на един от четирите големи, Big Four, тогава е, действително ще се занимаем с въпроса за концентрацията и породения от това риск и после изменение 80. Е, според мен е това е, изменение по-трудно ще се обсъжда между нас, но то е важно. Така, сега, е, каква е идеята? Е, с това законодателство ние не искаме да е, налагаме на аудиторите да оценяват социалната отговорност на предприятията и отговорността спрямо околната среда. Но, както вече казахме, да започне дискусия по този въпрос. Госпожа Люлинг се безпокои дали въпросът ще се обсъжда успоредно с въпросите на економическото управление. Аз мисля, че с този член, това изменение 80, да да, да съчетаем нещата и мисля, че темата се засяга и в Зелената книга, затова можем и ние да се спрем на него. Знам, че това е от правомощията на правната комисия, но е, и на нашата комисия ни е забранено да говори за социалната отговорност на предприятията и за отговорността спрямо околната среда. По първо изменение, по първо изменение на колегата е, Санчес Преседо. Е, последната част липсва. Трябва според мен да се повтори тя. Повторо изменение това е въпроса за приложното поле, дали ще бъдат само финансовите институции. Същото се отнася и за изменение номер 3 по е, компромисно изменение 4. Част от нашето изменение 37 не е включено. И там се установява, че качеството на ревизията е важно. Е, вие е, повтарите, че това е важна социална функция, обаче аз искам да ви предложа да кажете защо. Защото се дава първо е, достъп до финанси на предприятията. Е, когато банката види, че счетоводството се води както трябва и е, се ревизира както трябва, тогава ще се, получат, ще се получи финансиране и от банките, и от пазарите. И елемент от а, е, corporate Governance, не за да е, предпоставям, че ще се прави цял пакет за Corporate е, Governance, но след кризата, управлението на предприятието и е, качеството на документите, възоснова на които може да започне социален диалог, е, да е, се говори за отговорността за управлението на предприятието е много важно и за това искам е, специално да се спрем на това по компромис 5 е, е, сега вътрешен и външен аудитор. Е, нашата формулировка е по-силна и искам компромисното изменение да бъде по-категорично. По компромис 6 е слабо. Компромис 7 е добра основа за дискусии. Благодаря ви за така широките възгледи, е, защото сте приели някои от нашите предложения. Макар, че тук пак възниква въпроса с приложното поле, дали ще бъдат само финансовите институции или по-широко приложно поле. По компромис 8 има печатна грешка, а, има а, едно излишно множествено число, и тук това е изменение от нашата председателка. Изменение 102 от Шаран Боулс, която ни прикамва да е, се спрем на тази пропорционалност. Дали предложената от мен формулировка е, да е, се занимаваме само с е, кросбордър предприятия, е, дали е, се определя по-ясно приложното поле. По компромисно изменение 11 има основа за преговори, има някои контрапредложения, можем малко да засилим предложението и по компромис 12 от текста на госпожа Люлинка, която е, е, напусна залата, според мен няма проблем да кажа, че всичко трябва да бъде във всичко, освен ако това не е причина за забавяне на напредъка. Аз съм съгласна да се включи това в управлението на предприятието, но не и да се спре на последствения напредък по аудита. Благодаря, госпожо председател. Благодаря да, добре е да имаме копия на компромисите, за да знаем за какво става въпрос и да ги следваме. Лъв Клинц, благодаря. Накратко. Напълно съм съгласен с Кей, че одита си е одит, не трябва да се прави разлика между отделните сектори. И да, този одит трябва да е свързан с корпоративното управление. Няколко коментара накратко. Относно процедурата по консултиране, това не е класически одит, това е одит в отделни области. Относно компромис 5, аз не съм толкова критично, критично настроен като Кей. Okay. Всяко предприятие трябва да бъде аудитирано, ако предлага определен вид економически и финансови услуги, но трябва да се проверяват данъчните истории на тези предприятия. Също така членове на изпълнителния съвет не трябва да взимат участие в тази процедура, защото това са услуги, които са по техен фасон, така да се каже. Трябва да се изпълняват условията на комисията по аудитиране и а, трябва да а, в Одита трябва да се извършва от членове на оперативния менеджмент, а не от членове на изпълнителния съвет. Относно предложение 6, когато става въпрос за обществените поръчки. Съгласен с господин Вернер. А, дали тези тръжни процедури са нещо конкретно, не знам. А, през 2006 година видяхме, че висшите, високопоставените служители се сменят регулярно през годините. На следващото място относно вътрешния одит. Да, в Франция, например, има различен опит, който, на който можем да се позовем, свързан с съвместния одит. От личен опит, като дългогодишен председател а, на одитна комисия, там където имаше съвместни одити, резултатите бяха много а, продуктивни и в някои области имаше постоянно съвместни одити. И фирми, които имат потенциал да се разрастват, трябва да бъдат включени в такива системни одити. Например, фирмата БДО. Това беше първоначално една фирма, която прилича на регионално ниво, а днес това е една международна компания, която вече стои сама на краката си. И така, Свен има думата. Благодаря. Благодаря на колегите и най-вече на Кей за проекто доклада. Очаквам се търпение да обсъдим тези въпроси но искам да се спра на някои неща, които поражат загриженост у нас. Благодаря, че си включила някои от нашите идеи. Първо, въпросът свързан с отговорността а, за разрастването на кризата. А, ще се позова на бележките на Марко с тази насока. Ясно е, че имаше проблем. И имаше проблем, който беше свързан с това, че рисковете не бяха забелязани. И тези рискове са допринесли за разрастването на кризата. Но това не става много ясно в проекто доклада на Кейн. На следващо място. Един много важен въпрос. Кой избира аудиторите? Явно е, че има опасност от потенциален конфликт на интереси. Затова ние предлагаме задължителен одит, който не е избран от а, фирмата, а от а, трета страна. Говорим тук за рейтови, рейтинг, рейтинговите агенции и има много ясно решение на този проблем. Затова аудиторите да не, да не бъдат благосклонни, защото а, те знаят, че от нивото на рейтинга ще зависи следващата оферта или следващата поръчка. Виждаме, че има ясен конфликт на интереси, който е внедрен в структурата, която има в момента. Така че, за да бъде процедурата по-прозрачна и достоверна, ние предложихме е, едно друго е, решение, обаче това решение не го виждам и не е отразено в проекто доклада. На следващо място искам да кажа, че ние искаме ам, да видим, а, че се отдава на по-голямо значение на надзорните органи а, в Европейския съюз Освен това, някои колеги направиха подобни бележки, свързани с въпроса за отговорността. Виждаме, че отговорността е много важна в всички финансови структури. Трябва много ясно да се занимаем с този въпрос за отговорността и дали не трябва този въпрос да бъде включен и застъпен по-добре а, дълбоко в а, компромиса. Относно позицията на Лолф. Връзката между услугите и одитите. Ясно е, че има опасност от това да има конфликт на интереси. Трябва много внимателно да подходим по този въпрос. Това, което каза Маркос за опасността а, свързана с, с малките аудиторски фирми. А, този аргумент е много актуален и трябва да сме много внимателни. Ние предлагаме решение да има трета страна, която да избере втори задължителен одит и да се надяваме, че а, този втори одит няма да бъде извършен някой от голямата четворка. Ам, наистина бихме искали да чуем вашето мнение по това предложение. На последно място. А, може би не съм го разбрал точно текста, защото го получих по-късно, но става въпрос за следното. А, за процедура, свързана с пазарната структура от а, ГД Пазари. Добре е да има от ГД конкурентоспособност. Нека нашата комисия да поиска от ГД конкурентоспособност да направи оценка на съответните пазари. Благодаря ви. Диего. Благодаря, госпожо председател. Бих искал първо, на първо място да поздравя Кей за становището и за цялата свършена работа. Е, нашата обща цел е да постигнем по-добри одитни услуги в Европа. Съгласен съм с казаното от Маркъс Фербер относно кризата и взаимоотношението между кризата и проблемите, които обсъждаме тук. Вярно е, че кризата не означава, че трябва непременно и веднага да промениме всичко, но времено изтече доста време от е, стартиране прилагането на осмата рамкова директива, така че трябва е време да можем да извлечем полки и да видим наистина каква е била ползата от е, нейното е, приложение. Има някои специфични проблеми, които трябва да бъдат обект на нашето по-специално внимание. ротацията на предприятията и одита. Също така проблема свързан с изключване на някои услуги, като специализираните услуги и трето, на трето място, ролята на аудиторите и е, техните взаимоотношения с е, клиентите им. Всички тези проблеми трябва да бъдат е, разгледани в светлината на по-голяма прозрачност и диалог с, между аудиторите и регулаторните органи. Е, също така трябва да се обсъди и ролята на одитните комитети. Ой, ой, както казах, още веднъж бих искал да поздравя а, докладчика за всички указания и а, проблеми, които е разработила. Благодаря. Аз е, искам е, да не повтарям грешката, е, да държа отговорни аудиторските дружества за кризата. Кредитните агенции дадох кредитен рейтинг, а съответно надзорните органи ги приеха без да си проведат собствено разследване. Не става въпрос да изхвърляме е, е, бебето с мръсната вода. Сега просто правим бяла книга, е, задаваме си въпроси. Съгласен съм с колегата Вербери Клинст. Въпросът за тръжните процедури, за четирите големи аудиторски кабинета, за разделянето на консултантските услуги и аудиторската дейност. Това са положителни предложения които ще е, е, дадат възможност е, на малките и средните предприятия да израснат в условия на конкуренция. Защото пък не можем да унищожим и четирите големи. Не можем да смесваме отговорностите тъй като е, има е, съвместни е, е, аудиторски проверки, е, те трябва е, да не бъдат забранявани, напротив да им се дава възможност да се извършват. И съответно малките и средните предприятия, е, малките и средните кабинети да растат, е, за да могат един ден да се мерят с е, големите кабинети. Е, ако е, тук се иска мнение на економическата комисия, трябва да имаме предвид е, интересите на отрасъла и е, нека е, да не е, посочваме неверен отговорник. Не, не, благодаря, казва председателката. Е, да, аз също съм предложила изменения. Е, сега е, някои от тях отпадат е, по това, което сме направили съвместно по корпоративното управление. Искам да кажа четири неща, но в отговор на това, което тук що се каза, аз а, а, а, ние, не искаме, ние не искаме да хвърляме бебето с мръсната вода, а, но все пак се опитваме да реорганизираме всичко и за това смятам, че трябва да сме сигурни, че диалога между надзорника и аудитора е достатъчен, за да може да отпаднат всички подозрения. Всъщност в това се изразява диалога. Това не е непременно конфликт и трудно се постига. Някои е, държави членки е, е, го имат или, или все още го имат. Така беше в Великобритания и в много случаи се посочваха проблеми, които може би в момента съществуват, а в някои случаи се подромваше надзора. Сега говорим за междуотраслова дейност и за това нещата трябва да бъдат по-системни и за това е, трябва да е, имаме предвид, е, че и Европейски надзорен орган също ще изиграе своята роля. Аз не искам това, което... Е, да не се изключва всичко, което не е свързано с финансовата дейност. Аудитор, аудиторството си е аудиторство. Просто е, има е, неща извън финансовите дейности, които трябва да взимаме предвид. Сега за тръжните процедури. Мисля, че е хубаво да има различни аудитори. И в Великобритания и в ЛГ се предвижда е, търг за възлагане на аудит. Понякога има групировки, е, които е, се споразумяват, че, че рете, за да, получи, за да участва в търг, в разумен търг. Търга един път при който наблюдавах, е, всъщност е, не беше задължителен, беше по-скоро доброволен и тогава всъщност усилията бяха по-почтени. И аз не съм за ограничаване на аудиторите само до аудит е, трябва да е, е, винаги да бъдат качествени и компетентни лица, е, хора, които се занимават и с консултантска дейност, за да знаят и тази част от бизнеса. Не значи, че трябва консултанта и аудитора да бъдат едно и също лице, но просто да, се, да, да, да няма конфликт на интереси. И Едно от моите предложения за големите четири е да погледнем обществените поръчки, защото вече сме предлагали в парламента е, да има повече е, е, тръжни процедури при малки и средни предприятия в промишлеността може би това трябва да е, засяга и ревизиите. Не може е, да се смята, че всеки местен орган или който и да било, или комисията е, се обръщат само към четирите големи докато другите ще вървят по този път. Не знам дали така трябва да така трябва да действаме. Може би трябва да има бенчмарк, да има някакво измерване, за да се види дали има някакво подобрение и ако няма подобрение, тогава да се види каква да е следващата стъпка. Това е общия дух на измененията, които аз съм предложила и се надявам колегите да ги подкрепят. Поради това аз съм за триалог и изобщо да говорим с докладчиците в сянка, каквото можем да направим за обобщаване. Сега последния. Аз бях последната на списъка. Пак дам думата на оратора. Благодаря много, благодаря за вашия принос. Аз не, не, се позов, не се позовах на компромисния текст, тъй като го получихме този следобед. Само докладчиците в сянка го получиха, може би друг, и докладчиците в сянка, които не са минали през офиса си, не са стигнали до този текст, така че е, просто не, не, не сме <laughs> равностойно поставени за това. Е, не го обсъдихме. Но не, не, разбира, ако имате възможност, опитайте се да ги разгледате преди заседанието на, на докладчиците в Сянко утре сутринта, така че ние, ние сме на различни позиции в различните политически групи е, основ, по основните проблеми, рота, ротацията на, тръж, на търговете, е, конкуренция да, да има ли съвместен одит или не аз е, имах, имаше много ясно застъпена едната и другата позиция. Така че просто трябва да, да видим докъде можем да стигнем е, до някакъв компромис през следващите 48 часа. Колкото до другите изменения, които бе, беха посочени от Первонш, те ще се гласуват по-отделно най-вероятно ще има повече от 25 отделни специфични гласувания и по и по-специално изменение номер 6 на Первонш. Аз приемам вашето изменение 6, но не и 18, изменение 18, свързано с корпоративното управление. А, защото в изменение 12 е включено и корпоративното управление, но и това ще бъде гласувано в отделен вод, така че в крайна, в крайна сметка демократично ще бъде взето решение. Е, следващите 48 часа ще се опитам да обедина мненията на различните политически групи относно ключовите е, проблеми аз също не смятам, че е необходима външна ротиция, ротация. А по-скоро по да има рота, ротация на партньорите също така смятам, че най-вероятно трябва да има обвързващи тръжни процедури, но същевременно трябва да бъде направен предварителна оценка на въздействието, защото иска, ако искаме качествен одит, то това не означава, че трябва непременно предприятията да понасят не, не, прекалено висока цена за това. Аз при всички случаи не, не искам да има само и, е, така изключително одитни фирми, но а, със, със, но не трябва да има съответни е, клаузи, които да да е, разграничават така различните дейности на фирмите, че е, при всяко преминаване от кана към друга те да се сблъскват с е, китайската стена. Така че и и също, също, същевременно да, да няма възможности за изтичане на информацията. Така че ние бихме улеснили само конкретно способността, като разрешиме на колкото може повече оператори да предоставят съответно тези услуги. Така че, мисля, че можем да постигнем баланса в тази посока. Ако а, може би не, не, не, не смятате, че компромисните решения са най-добрите, но аз се, се опитах да включа в тях колкото се може по-разно посочни позиции и виждания. Има един, един проблем, където, където ние сме водещи, конкурентоспособността, ние тук имаме водеща роля – включително и за взаимодействието между регулатора и съответните оператори. Ние а, струва ми се, че нашите изменения така излизат малко от обхвата на нашата, на нашата компетентност и просто ще ще имаме известни проблеми с комисията по е, юридически въпроси, но при всички случаи е, се надявам, че наши, нашите две, две, две, две, двете комисии ще могат да излезат с един е, е много так, стабилен текст. Така че в, през следващите дни имате възможност да се допитате до мене или включително и да ми, да, да ми дадете доп, доп, допълнителна информация и да изразите вашите позиции, дори да не сте докладчик в сянка. Благодаря много. На 9 май ще гласуваме този доклад тук, на 24 ще бъде в правната комисия, а е, докладът ще се разглежда в пленарна зала през юни. А сега е, минаваме към размена на мнение с съместник председателя на ЕЦБ относно годишния доклад на Европейската Централна банка. Right, thank you everybody. И така, благодаря ви. А, добре дошъл на Виктор Констанцио. Той също ме виждал доста пъти през последните няколко седмици. А, днес Искам да приветствам с добре дошъл заместник председателя на ЕЦБ, за да представи годишния доклад за 2010 година. А, вече има копия а, на хартиен носител на този доклад а, в различни езикови преводи. ЕЦП ще докладава за финанс паричната политика през 2010 година, финансовата стабилност, действия, свързани с Европейската централна банка, след като председателя на ЕЦБ, заметна председателя на ЕЦБ, завърши свободните си слова, ще взема думата аз отново. Има и доклад, който се изготвя а, по доклада на ЕЦП. А, координаторите на 10 май а, в Страсбург ще обсъдят въпрос още веднъж. И тъй като докладчика не е тук, аз ще отправя въпроси към координаторите. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по парични и финансови въпроси. За мен е чест да ви представя доклада на ЕЦП за 2010 година, който е част и от процедурата по отчетност пред Европейския парламент. Аз съм заместник председател на ЕЦБ и очаквам да проведем плодотворен обмен на мнение с вас. През последните години сме предприели редица действия. Има резултати, които са включени в доклада, а също ще изложа и нашите макроекономически перспективи. Тези перспективи не включват състоянието на бъдещата парична политика, тъй като Членовете на изпълнителния съвет се въздържат от изказване и даване на някакви прогнози и оценки. Относно рамката за економическото управление и имаме предвид и доклада, приета от вашата комисия. Бяха подложени на интензивни дискусии. Паричната политика през 2010 и началото на 2011 година е, продължава да се провежда в е, една много сложна обстановка. Е, през май 2010 година бяха засегнати някои парични и финансови пазари. От началото на 2010 година економическото възстановяване на в еврозоната набра инерция. Това беше възможно благодарение на засилване на вътрешното търсене. Като цяло имаше спад от 4,1% и след това през 2010 година БВП се увеличи с 1,8%, повече отколкото очакваме преди година. Ние очакваме, че економиката на еврозоната ще се облагодетелства от настоящи економически подем. Също така се надяваме економиката се засили, като се има преди функционирането на финансовата система и развитието на пазарите за суровини. Надяваме се на е, един е, по-балансиран подход по отношение на развитието на цените в еврозоната. Е, инфлацията се увеличи от началото на 2010 година, като отразява нарастването на цените на суровините. 1,6% е увеличението през 2010 година и продължава да се увеличава от началото на 2011 година, като достигна 2,7% през март и Евростар а, оценява, че ще бъде 2,8% през април. Рисковете, обаче, свързани с инфлацията, са се увеличили. Това се дължи на увеличението на цените на енергийните продукти. Е, може би цените ще се увеличат повече от очакваното и това се дължи на данъчната консолидация през следващите години. Економическото възстановяване може да се отрази върху натиск на на ценообразуването на национално ниво. Има много прогнози, които показват, че инфлацията ще спадне и паричната ликвидност може а, да намали натиска върху ценообразуването, породен от други фактори. През 2011 година беше решено да бъдат увеличени лихвените проценти с 25 базисни пункта. И това бяха най-низките нива от последните две години. Тази стъпка отрази състоянието на цените на суровините на съответните пазари. Средносрочен план се очаква натиски от инфлация възоснова на втория кръг от мерки. Очакваните в еврозоната са свързани с резултатите от съвета на от съвета на Европейския съюз. Лихвените проценти ще останат ниски Нашата парична а, политика поддържа а, финансова стабилност и създаването на работни места. ЕЦБ запази своите мерки, стандартни мерки през 2010 и началото на 2011. Поддържане на а, ликвидност и извършване на редица финансови операции. През май 2010 година ЕЦБ реши да въведе програма, свързана с пазарите за ценни книжа, с цел да се окаже съдействие на паричната политика. Много от рисковите бяха неутрализирани чрез операции, свързани с ликвидността. Относно фискалната политика, фискалния дефицит, нивата се влушиха през 2008-2009. През 2010 година дефицитът в еврозоната се стабилизира на високо ниво от 6%, докато дълга се, удължи, се увеличи до 25% в отделни страни имаше много високи нива на а, дефицит и дълг. Трябва да има баланс в фискалните политики, баланс, който беше необходим още преди разрастването на кризата. някои държавите членки пропуснаха да изпълняват препоръките, свързани с фискалните политики, още преди времето на кризата. Някои държави просто не постигнаха стабилни фискални политики и не отбелязаха паричен и фискален растеж. Фискалната рамка в Европейския съюз, която беше преразгледана през 2005 година, беше прекалено слаба и не беше изпълнявана с съответната прилежност. В някои държави членки доверието на инвеститорите беше подкопано чрез прекалено, прекаленото увеличаване на спредовете. Гърция и Ирландия имаха нужда от финансова подкрепа през 2010 година от МВФ. Португалия също поиска помощ миналия месец. Важно е тези три държави да предприемат драстични реформи. Гърция и Ирландия трябва да предприемат дълбоки реформи, а за Португалия е важно да изпълни програмата за адаптиране. Като цяло всички правителства трябва да изпълнят целите за консолидиране до 2011 години. Следващата година целите за консолидиране трябва да бъдат свързани с конкретни мерки. По време на съвета на Екофин бяха взети решения, които трябва да бъдат изпълнени държавите членки. Естония и Люксембург са един, е, единствените държави членки, които не са включени в процедурата, свързана с прекомерен дефицит. Плановете за консолидиране трябва да се насочени а, е, върху намаляване на дефицита. Трябва да има ам, да има устойчиви и а, строги а, мерки, свързани с, с контролиране на дефицита. Сега искам да говоря за финансовата стабилност. През 2011 година ЕССР, както и трите е, европейски надзорни органа, след подготовката през 2010 година започнаха своята работа и ССР е напълно оперативна. Управителният съвет се среща вече два, два пъти. И ССР се занимава с статистически административни и други действия. Също така прави опит да финансира своите способности, своите инструменти за оценяване на риска. Имаме рамката от база от 3 и в рамките на този пакет СССР изцяло оказва подкрепа на Европейската комисия. Предложенията на комисията, които ще излядат от през средата на 2011 година, ще дадат възможност на съвета да излезе своите заключения до края на 2011 година. Нашия доклад съдържа мерките, за економическо възстановяване. Европейски съюз има нужда от нови инструменти, нови подходи за решаване на проблемите в банковия сектор. Националните режими трябва да бъдат хармонизирани, доколкото е възможност, така че има по-добра координация между държавите членки в време на криза. ЕЦП споделя целите на новия режим на Европейския съюз със съде рамка, когато банкови институции могат да, бъдат, могат да, да фалират без да се нарушава финансовата стабилност и да няма и економически сривове. този контекст създаване на мрежа на е, национални фондове, които биха могли да се превърнат в е, дългосрочен план в Европейски фонд е много важно. Европейската Централна банка активно допринася на работата на Г20 за предприемане на мерки за намаляване на системния риск за така наречените глобални финансови институции. Стрес-тестове ще, ще бъдат създадени под шапката на новите е, органи и по този начин ще се намали непредвидимостта за различните участници на пазарите. Нека само да спомена някои от инструменти, които ще се използват. И също така предоставихме на банките нови насоки, свързани с а, капитални изисквани, както и задължение за оповестяване на резултатите и по, поискване, по, както и искане за налагане на мерки за стабилизиране на уязвимите институции. И Европа трябва да се възползва от тези стрес тестове, за да премине към едно системно рекапитализиране на банките си. Бих искал да поздравя вашия, вашата комисия за взетите решения и гласувания неодавна относно е, надзора в еврозоната. Аз приветствам авто... Е, това, че се прие ав... Ав... автоматичността на процедурите. Е, включи... Включително като се намали се, се, се стеснат а, и ограничат възможностите за онези, които не спазват а, тези правила. Трябва също така да се вземат допълнителни мерки за а, на наблюдение начина по който се се спазват надзорните правила. изискването да се избегнат негативни баланси на членовете на а, зоната се позовава на член 136, но това и това трябва да става в различни сектори, като се позоваваме на резултатите постигнати до сега. Нов, нов, новите национални бюджет, бюджетни рамки ще улеснат придържането към критериите залегнали в пакта за конкурентоспособност и както и за, за събирането на, на надежна статистическа информация. Въпреки това обаче сме загрижени по някои аспекти. Смятаме, че пакта за стабилност в никакъв случай не трябва да бъде отслабван по различни причини, свързани с инвестиции или други. защото това може да доведе до по-лаксистски фискални политики в момент, в който се изисква фискална консолидация. Що се отнася до макроекономическия надзор, той трябва да почива на точно определени показатели и да се като целта е да се е, избягва макроекономическия дисбаланс, който е, застрашава функционирането на цялата система. Аз, разбира се, признавам, че е необходим, е необходимо да се координират е, всички аспекти на економическата политика е, с цел постигането на целите, залегнали в стратегия 2020. Мятам, че това може да стане, за да може целият пакет да бъде прият колкото се може по-бързо. Госпожо председател, кризата ни накара да предприемеме най-дълбоката и задълбочема реформа на финансовата система един, един слаб финансов сектор има пагубни последици за, е, за, за дефицита и разрешаването на двата проблема едновременно е, ще е, оздрави цялостната економическа система на Европа, като се позоваваме и на корпоративно управление, което може да гарантира растеж, създаване на работни места и добро функциониране на новата европейска надзорна система. Европейския парламент е, и Европейската Централна банка имат едни, едни същи цели, едни същи ценности и ще си сътрудничат при, за осъществяването на е, тези общи цели. Благодаря ви. Е, имаме само 25 минути и трябва да бъдем бързи, защото аз имам да ходя на друго място. Е, е, сега, както казах, е, ще има среща на координаторите и сега извън координаторите ще дам думата на Ади Подимата и на Фереро. Някой друг иска ли да вземе думата? В такъв случай приключвам списъка до тук. Първо Жан Пол. Благодаря, госпожо председател, господин председател. Ако правилно слушах текста в е, слушалките. Сигурен съм, че той беше точен. Е, имам чувството, че докладът ви е оптимистичен. Поне не виждам някакви сигнали за тревога. Имам два въпроса. Първо, какво става с изключителната намеса на Централно-Европейската банка, които бяха доста чести през последно, последно време, за да се подкрепя еврозоната? И второ, какво е, ще кажете за слуховете за евентуалното разсрочване на гръцкия дълг? Благодаря ви. Председателката, заповядайте. Да, нека да видим как ще вървим. Да, да видим с времето как ще бъде. Да. Винаги е много трудно. Винаги е много трудно да се е, степенува тона на речта, е, за да може слушателите да кажат дали е оптимистичен или песимистичен доклада. Разбира се, ние всички знаем, че положението е много сериозно. Е, погледнете нивата на спредовете на правителствения дълг в много държави членки и можете да разберете, че сега сме достигнали нива, които са по-високи от нивата от май 2010 година. Това показва, че е, до сега е, мерките, които бяха взети от е, държавите членки и от Европейския съюз, далеч не са убедили пазара, че тези мерки са достатъчни, за да се разреши проблема с дълга на тези страни. Защото всички храбри решения, които ще вземем, дори може би ще се очудите, че тези храбри решения не бяха не бяха фактор, поне до сега, за економии, защото е, решенията за финансова подкрепа от значителен размер се смяташе, че кредитния риск ще е, намали, е, намаляе в Европа, но всъщност далеч не стана така. Тък му обратното, Тъкмо обратното, виждаме, е, че непосредствено е, след е, програмите за помощ или искането им имаше сривове, така че кризата е на лице. Този елемент от кризата все още е на лице не сме се справили с него, напротив, положението е сериозно. Мерките, които взехме миналата година, се прилагат е, от тогава до сега. Е, и общият им размер е сега около 12%, е, 12 от ликвидността. Да, общият им размер е толкова. Ние не сме използвали тези програми от едно известно време насам. Така че проблемът още не е решен. Проблемът още не е решен. Това е което мога да ви кажа за евентуалния изход. сега по, по, по самата си природа тези мерки са времени и ние настояваме на това. Една от причините, поради които а, не ги използваме, е защото част от увеличението на спредовете напоследък е резултат от слуховете, за които вие споменахте, за преструктурирането на а, държавен дълг. Е, е, защо са опровергани от а, много правителства? Независимо от това, обаче, е, слуховете продължават. И много хора и много институции, които са заинтересовани, от е, това слуховете да продължат и някои от тях смятат, че ще спечелят, ако в края на кращата има преструктуриране на дълга. И е много трудно в такъв случай да се бориш е, с е, по-скорошни събития в по раними страни, в по-нестабилни страни, е, които или са поискали програми, или ще поискат. Е, това се отнася за Португалия. Да, приключвам. Сега по преструктурирането на дълга, вие знаете нашата позиция. Нашата позиция е, че има е, програми, които се отпускат съвместно с Международния валутен фонд е, като разбира се, те ще бъдат преразглеждани, е, е, с времето ще бъдат преразглеждани, е, ние не се фиксираме върху нищо, програмите за сега са на лице и трябва да се придържаме към тях. Но не може и спреварващо да предпоставяме, че те няма да, е, да, да, да, да си свършат работата. Следващия координатор, който виждаме, Кей. Okay. Благодаря, госпожо председател. Аз ще съм съвсем кратка. Вие се позовахте на фонда за економическо възстановяване. Председателите заместни председателите, които чухме по-рано този след обяд, ставаше въпрос за а, предварително финансиране, а, което се влива в тези фондове. Смятате ли, че има достатъчно наличен капитал в а, системата, като имаме предвид всичките регулаторни механизми, които съществуват и дали системите за економическо възстановяване са различни в отделните държави членки? И да, още в началото, преди да се говори за данъчно облагане на банковия сектор, ние казахме, че трябва много да се внимава. Така че да се запази ам, бремето върху този сектор, но това бреме да бъде оползотворено по възможно най-ефективния начин. Относно тези фондове за економическо възстановяване, някои от налозите, които бяха въведени в някои държавите членки, трябва да бъдат пренасочени и да се използват за екс-анте финансиране на тези фондове за економическо възстановяване. И също за завършването на а, тази рамка, от която имаме нужда да се справим с а, економическата криза, защото управлението на кризата и спасяването на финансовите институции е много важен елемент от справянето с кризата. Трябва да има такива режими за економическо възстановяване, а, така че да може а, да се намали степента на заразяване, да се запази а, доверието. И, и важно е в тази връзка да се запази ексанте финансирането на тези фондове. Също така тази мрежа от фондове за економическо спасяване, економическо възстановяване, които ще бъдат създадени, това е и предложение на комисията, и ако то беше, бъде одобрено, то тази мрежа от тези фондове може да се превърне в европейска мрежа от фондове, да се обединят в един европейски фонд и да се използват средствата от този фонд в случаи на криза и за спасяване спасяване на финансовите институции. Това ще е един добър начин да се разреши този проблем веднъж за винаги, защото съществуването на този проблем е пречка ам, в развитието и съществуването на надзора който взима предвид европейската перспектива, също и опасността от ефекта на заразяване и прехвърляне на заразата от една държава членка в друга. Благодаря, Свен има думата. Благодаря много. Благодаря, че ни предоставихте годишния си доклад. Благодаря за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Мисля, че е много важно да знаеме какви трудности е, изпитвате и не съм сигурен, че бих искал да бъда на ваше място. Първият ми въпрос. Е, е, ЕЦБ, ЕЦБ е взела мерки за да предоставя ликвидности на банките в еврозоната и за това е трябвало да приеме много различни обезпечения. Същевременно времено ЕЦБ се намеси на вторичните пазари, като все е, пое някои рискове, като е, откупи някои продукти. Е, кажи ми как, по какъв начин е, вие приехте, как приехте рисковете, как изчислихте рисковете и какво обезпечение е, осигурихте за интервенцията си на вторичните пазари. И по какъв начин това се отразява в годишния ви баланс. На страница 233 се, по, се казва, че вие имате печалба и че тази печалба се вие е, я пре разпределяте с европейските централни банко, банки. Дали това преразпределение се прави ем, пропорционално на поетия риска? но вие казвате във вашия доклад, че в момента няма никакви е, знаци за увеличаване на е, на, инфла, на, инфла, на инфлационния процент. Също време, обаче ние знаеме, че цените на енергийните продукти е, растат. И, и това създава допълнителни проблеми на по-уязвимата част на евро, еврозоната. Това не, не предпоставя ли под въпрос самата дефиниция на инфлация? и не трябва ли да, да включите в тази дефиниция и дефлацията на някои цени, като това може да се счита е, като дефлационен натиск, инфлационен натиск. Благодаря за въпросите. Що се отнася до рисковете? Вашия първи въпрос. На първо място, Е, е, рисковете се, са много по-чувствителни в тези външни покупки на вторични пазари, които ние извършихме. Става дума за 77 милиарда и едно обезпечение от 60 милиарда. тези Става дума за облигации и обезпечения, които идват не само от активите, а и от банките, които са зад тези активи. Знаете, че съществуват падежни програми и съответните страни имат свои падежни програми, което означава, че те участват в успешното осъществяване на, на тези програми за изплащане на облигации. Също така искам да ви да ви кажа, че покупките на вторичните пазари са направени а, под номиналната стойност и междувременно а, получихме а, много а, плащания в размер на няколко милиарда евро. Плюс това, е, ние е, как, как, как, както казах, ние направи, извършихме покупки на вторичните пазари под номинална стойност, същевременно има и, обезпеч... и обезпечение, получихме и е, е, допъл... известни средства, произхождащи произ, проистичащи от а, лихвения процент, т.е. не само а, нашите средства се удвоиха, но и като цяло а, имаме допълнителни провизии в размер на 5 милиарда евро. И това е едно обезпечение за бъдещи рискове. Е, Из да, е, ние наистина преразпределихме печалбите, но много малка част от е, тях. Що се отнася до инфлацията и различното положение в е, различните части на еврозоната, Договорът е абсолютен ясно на този, на този етап. Ние знаеме какви са нашите задължения, какъв е нашия мандат. Ние трябва да се съобразяваме с разпоредбите на договора крайна сметка ние не сме единствените. Това се случва във всички е, парични съюзи. Колкото до основната инфлация, и са тук е, е, изключваме енергийните цени, прерасток, преработените стоки, преработените стоки. Тази инфлация, както казах, не е основна за нашата парична политика, защото това е един много добър показател за, бъдещи, за размера на бъдещата инфлация. Така че тази е, ключовата инфлация не трябва да се разглежда риска от е, вторични последици е голям. И, както казах, лихвения процент продължава да бъде много нисък и както каза председателя Трише, ние решихме да увеличиме лихвения процент с 0,25 пункта, но не повече. Разполагаме с само 7 минути още, така че можем да още да чуем един-два въпроса. Благодаря ви, Шаран. Благодаря ви, е, господин, за това, че изясних тук, осветлихте комисията. Два кратки въпроса. Това, което каза Жан-Пол за преструктурирането на гръцкия дълг, благодаря ви за вашия отговор. Вие казахте, че е, се отричат слуховете, но все пак те продължават, защото някои много печелят от тези слухове. Така че въпросът ми е нищо ли не можем да направим, защото е, слуховете продължават и това подронва мъчителните усилия на страната и на народа, е, за да може е, да се оздравят обществените финанси. И вторият ми въпрос е свързан с решението ви от 7 април да увеличите ключовия лихвен процент на Централна Европейската банка. Имаше критики по това решение, защото все още още възстановяването е много несигурно. Някои економики казаха, че това решение може да подрони възстановяването на економиката и се каза, че решението за е, увеличение на централния ликвен процес, е, процент ще направи парите по-скъпи и е, ще затрудни ще ще задълбочи е, е, усилията за оздравяване на обществените финанси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на представители на Централно Европейската банка за, и за всички е, намеси по време на кризата. Имам два въпроса. Първо, положението в Гърция, е, което се влушава въпреки намесата на банката. И въпросът ми е следния всичко показва, че влушаването на положението в Гърция е свързано с международните е, оператори на пазарите, които смятат, че е, средносрочно и дългосрочно перспективите за економически е, растеж ще бъдат по-високи от мерките за консолидиране в краткосрочен план а по намесата на банката и на тройката, е както и на Централно-Европейската банка с стабилизационния фонд е, те е, бяха е, свързани много бързо с възможност от спиране на плащанията на страната. Много бързо се заговори за това, че Гърция няма, ще престане да изплаща външния си дълг. Така че намесата не беше европейска, но все пак искам да ви попитам доколко Централноевропейската банка се съобразява с положението в Гърция, е, за да реагира на положението в Португалия. И съвсем прост втори въпрос. Е, в е, е, стрес-тестовете на банката. Вие като Централна Европейска банка как смятате, че трябва да... Е, да всъщност е, Извинявайте, бих искал Жан Пол да вземе председателското ми място. Извинявайте, че трябва да се тръгне по-рано. Давам, престъпвам председателското място на Жан Пол. Oh, yes. Uh, <laughs> the floor is mine. Right. Uh, on the restructuring and... Да, значи дум, е, сега думата е моя. Сега по преструктурирането на дълга, е, какво може да се направи? Е, какво може да се направи, е да се опитаме да засилим така доверието, когато се гласува на програмите, които се прилагат в Гърция. А, имаше а, а, структурно адаптиране. Едновременно с това имаше и залитания а, вследствие от намаляването на доходите. Така че сега е, е, трябва програмата да се да мине на по-високо ниво. И второ, това, което каза гръцкото правителство, специално за смели и така осезаеми програми по приватизацията трябва да продължават. Ние се надяваме тези програми да се прилагат сигурно, защото това ще допринесе е, за намалението на, е, е, на кредитния на, на дела на, на, на, на дълга в, на Гърция в брутния вътрешен продукт и а, по този начин а, програмите ще е, бъдат, ще достигнат до успех. Разбира се, ние знаем, е, че е, адаптирането на дълга трябва да продължи. Само от 8 месеца се прилага програмата и Гърция все още не е достигнала до първоначалния е, цикъл и затова е, средносрочно е, възстановяването трябва да бъде достатъчно убедително и да стане ясно, че публичните финанси ще доведат до, до излишък. Това беше важно и беше важно да бъдат така унищожени слуховете. Ние знаем, че това започна минали октомври. Е, може да проличи и по показателите на пазара защото известно време се смяташе, че европейските програми е, ще искат е, някакво е, предварително участие на частния сектор. Това стана ясно на 28 ноември с Екофин и после беше подкрепено от Европейския съвет на 16 декември. Независимо от това обаче, този дух излезе от бутилката и медите не можаха да го върнат обратно в бутилката. Така че а, а, доверието в а, програмите и а, програмите за приватизация са важни, за да се подобри положението. Сега, а, а, колкото до увеличението на лихвите и последиците, а, както казах, е, е, е, решенията се взимат възоснова на средни стойности. Искам само да допълня отговора ми на вашия въпрос. Вие може би така, намерихте някакъв оптимизъм. Това се дължи на факта, че на практика кризисната ситуация, в която изпадат някои държави членки, не е дерайлирала, не е, не е отклонила от релсите цялостното възстановяване в Европейския съюз. Това се наблюдава в целия свят. Трябва, не, не бива да да бъдем прекалени оптимисти, но все пак е, е, възстановяването продължава. Економическия растеж миналата година беше по-висок, отколкото очаквахме само преди няколко месеца. Нещата продължават и заради това е, кризата е сериозна, но все пак не дерейлира възстановяването на економиката. И това е нещо много важно за да се подкрепи нашата, нашата економика. И може би това е, е така оптимистичната нотка в моята оценка, без да намаляват нашите тревоги от наличията, от наличието на кризата. Сега въпросите на госпожа Лиза Ферейра. Аз а, мисля, че винаги е много а, трудно да се каже в а, такива адаптационни програми как да се търси баланс. А, да, да, трябва някаква адаптация. Винаги е възможно а, да, да се тръгне в двете посоки и за това а, не, тройката. А, много внимателно наблюдава е, и, е, и всеки може да сгреши, но все пак е, това се търси и винаги, когато възникне проблем, се търси баланса между двете цели и ние видяхме, че програмите и за Гърция, и за Ирландия в края на, на в, в края на краищата се прави предвиждане, че ще има положителен економически растеж след като има първоначален ефект от адаптационните програми. Това е неизбежно. Разбира се, това трябва да се прилага в съответната степен. И а, ние взимаме предвид това, сега, колкото до стрес тестовете и и съкръщенията на, на активите на банките и миналата година казахме след тест, тестовете, че властите не трябва да, да прилагат съкръщения на, и спрямо банките. Това би противоречало на нашата позиция, че програмите в края на краща трябва успешно да се прилагат и няма да доведат до преструктуриране, но едновременно с това ние сме дали на пазара цялата необходима информация за анализ за инвестиционните банки, за инвеститорите и е, сега това се отнася особено за сегашните стрес тестове, защото не само излагането на отделните е, банки, но и е, зрелостта на цялата структура и това още повече ще улесни оценките. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че отговорихте толкова точно на нашите въпроси. Благодаря ви на преводачите за това, че ни отпуснаха малко повече време. Имаше все пак някои точни отговори и не можехме да съкратим отговора на вашата съотечественичка. На 9 май празна празника на Европа ще имаме е, заседание от 19 до 20 часа в Страсбург. Приятна вечер. Благодаря, господин председател.